политικών ομάδων του Уважаеми госпожи и господа председатели на политическите групи в Европейския парламент, госпожи и господа депутати, госпожи и господа комисари, скъпи приятели. За мен е истинска чест да се изправя днес пред вас в пленарната зала на Европейския парламент – опора на европейската демокрация, за да ви представя нашето гледище за Европейския съюз и основните приоритети на първото кипърско председателство на съвет. Бих искал да заявя огромното си уважение и високата си оценка на Европейския парламент, който играе голяма роля в защита на основните ценности, върху които почива Европейския съюз. Позволете ми също така да кажа, че съм лично удовлетворен от това, че благодарение на Лисабонския договор Европейският парламент е със законодател съвместно с Европейския съвет – що се отнася до повечето законодателни актове. По този начин се разширява демокрацията в Европейския съюз. Господин председател, скъпи приятели, за пръв път Кипър ще оглави Европейския съюз в продължение на 6 месеца, за първ път откакто Кипър се присъедини към Европейския съюз и то при крайно тежки условия. Економическата криза засегна много държави членки, на особен натиск е подложена еврозоната. И предизвикателството, пред което е изправен нашият съюз, налага силни и категорични отговори. Без съмнение, назрял е моментът да помислим за бъдещето на Европейския съюз, издигнал се върху пепелището на Втората световна война. Време е днес да се вдъхновим с коража и прозорливостта на бащите основатели, насочили Европа към мира, плурализма и социалната справедливост. Днес в условията на криза е толкова по-необходимо съюзът да бъде по-солидарен, по-действен. Толкова по-необходима ни е една по-добра Европа. Това дължим на първопроходците, основатели на Европейския съюз, на тяхната памет, това дължим на нашите деца и внуци. Това искат от нас гражданите на Европейския съюз и наш дълг е да отговорим на техните очаквания, да направим всичко възможно в името на един по-тесен съюз, който ще бъде и по-значим за своите граждани. Един съюз на социалната кохезия, на благоденствието, на сигурността и растежа. През следващите 6 месеца ние, Кипърското председателство, ще се постараем в рамките на своите правомощия да съдействаме за предвижването на всички законодателни инициативи, които ще допринесат към реализирането на една такава по-действена, по-сплотена Европа. Европа, работеща за благоденствието на своите граждани. Ето това е нашата политическа цел, политическата цел на кипърското председателство. И ние определено ще разчитаме на подкрепата и съдействието на всички европейски институции, най-вече на Европейския парламент. Факт е, че европейският проект е преминал през немалко кризи от началото си до днес. Икономически, социално-економически кризи. И във всеки такъв случай Европа има своята роля. Има своята роля пред безпредседентните предизвикателства, пред които ни изправя историята. Социалната политика е застрашена. От друга страна, единството на Съюза се пропуква поради разногласията и различните подходи, които се предпочитат за преодоляване на днешните проблеми. И ние трябва да работим за солидарност и сплотеност между държавите членки. Аз съм убеден, че Европейският съюз ще може с успех да преодолее трудностите, пред които е изправен. Европейският съюз няма альтернатива. Ние трябва да бъдем по-силни и по-едини пред лицето на кризата, която, за съжаление, накърнява в значителна степен доверието на европейските граждани в европейския проект. Трябва да се изправим пред тези предизвикателства – за да защитим доверието в европейските институции и органи. Общностният метод винаги е бил силен, ефикасен инструмент за отстояване на общите ни интереси. И ние те първа все повече и повече трябва да разчитаме на този подход – да задълбочим европейската политика. И най-вече в името на социалната кохезия, на социалната сплотеност. Според мен това е най-добрият път към преодоляване на днешната криза. Скъпи приятели, смятам, смятам, че ако желанието ни е да заздравим Съюза, да излекуваме раните от кризата, преди всичко трябва да диагностицираме заболяването. Трябва да осъзнаем същината и мащабите на днешната криза. И също така е, трябва да проявим мъжество, да се отнасяме критично както към националната политика, така и към политиката на Европейския съюз. До сега това е било слабост, и то от десетилетия насам, на Европейския съюз. И най-вече през последните две десетилетия не можем да отречем факта, че политиката, която бе формулирана в различните области през последните години една неолиберална политика, основаваща се на пазарните механизми без какъвто и да било социален контрол и надзор, тази политика се провали. По простата причина, че свободната пазарна економика е едно, но безнаказаността на пазара е нещо друго. Оттеглянето на държавата от наблюдението и контрола върху пазара е нещо отрицателно. Не можем да оставим обществото на волята на пазара и на различните интереси, които го движат. Всички мерки, всички актове приети от 20 години сам се оказаха неефикасни. Това е ясно. Не можем просто да разчитаме на пазара. Политиката на строги бюджетни ограничения, която се провежда за преодоляването на кризата, се оказа не само неспособна да преодолее проблемите, а напротив дори ги задълбочи. Не може да се разчита единствено на политиката на бюджетни съкръщения, на намаляване на разходите в ущърп на социалната държава. Бремето на кризата следва да се разпредели по-справедливо. Не е възможно безогледно да се разпределя тежестта на кризата, без да се търси отговорност за нейните причини. И обикновените граждани на Европейския съюз са най-малко отговорни за допуснатите грешки. които днес засягат економически и паричен съюз. Наш морален и политически дълг е правилно да разпределим тежестта на кризата. Наш дълг и отговорност е да защитим най-уязвимите в нашето общество. Скъпи приятели, позволете ми да изразя дълбокото си вълнение – Вълнение, което изпитвам всеки път, когато по телевизията виждам образите на бедни граждани, изпаднали в крайна мизерия, които се борят за своето елементарно оцеляване. Най-малкото, което сме длъжни да направим, е да кажем не на бедността в Европа. Не можем бездушно да гледаме на социалната маргинализация, на обедняването на широки слоеве от европейското общество. И от тази трибуна аз ви призовавам да работим заедно, да намерим начини да подпомагаме и продоволствено най-бедните граждани в нашето общество. Аз съм сигурен, че по време на кипърското председателство ще можем да постигнем конкретни резултати, благодарение на програмите, които вече са в ход, а и чрез нови мерки. Доколкото е възможно, трябва да оталожим тези социални проблеми. аз мятам, че най-важното е по-добре да се разпределя общественото богатство. Необходима е една по-последователна социална политика. От друга страна е необходимо да се подкрепят малките и средни предприятия, гръбнакът на европейската економика, за създаването на повече заетост и на повече социална справедливост и сплотеност в Европейския съюз. Без съмнение, през изминалите десетилетия, благодарение на Европейския съюз, сме повишили конкурентоспособността и условията за растеж на европейската економика и в частност за малките и средни предприятия. Това са били все действия и инициативи, които е, са създавали Заетости, които те първа ще осигурят заетост най-вече на младите и в посока към една по-зелена, по-екологосъобразна економика. Взети са мерки за преодоляване на дълговата криза и сега би трябвало да съчетаем, да примирим двата подхода подхода на бюджета. Дисциплина, разбира се, трябва да се борим срещу прахосването на средства, трябва да подредим финансовия си дом и от друга страна стратегията на растежа в Европа. Двете усилия трябва да вървят успоредно. В качеството си на председател на Европейския съвет ние ще разчитаме на тясно сътрудничество с вас, госпожи и господа, членове на Европейския парламент, както и с Европейската комисия. Така заедно ще можем да реализираме инициативи, които да облегчат социалното напрежение, което днес наблюдаваме в повечето държави членки на Европейския съюз и което най-вече засяга бъдещето на Европа – младото поколение. Това е толкова по-необходимо при днешните тежки економически условия. Само по този начин европейските граждани ще могат да си върнат доверието в европейския проект. Само така ще хвърли мост през пропаста, която разделя европейските граждани от центъра, в който се вземат решенията, именно Брюксел. Господин председател, госпожи и господа, именно в контекста на тези усилия за една по-добра Европа, кипърското председателство си поставя четири приоритета. Първо, една по-ефикасна, по-жизнеспособна Европа. Кипърското председателство ще постави ударението върху многогодишната финансова рамка до 2020-2014-2020 година. Целта е да, бъдат, да се приключат преговорите и да се стигне до един по-действен европейски бюджет, който ще стимулира растежа и заетостта. Кипърското председателство ще опита също така да предвижи напред е, преговорите по нормативната рамка е, за общите области на политиката през идния програмен период, в това число в рибното стопанство, в селското стопанство. Ще работим и за задълбочаване на политиката на иновации и научни изследвания. Енергийната политика е нещо, което няма да, да подминем Изграждането на енергийни мрежи между държавите членки без съмнение ще допринесе за по-високата конкурентоспособност и по-дълбоката интеграция е, между тях. Устойчивото развитие ще бъде друг важен приоритет на кипърското председателство. В областта на транспорта, за преодоляването на изменението, на последствия от изменението на климата, ще поставим акцента върху морската политика на Европейския съюз. Ще се опитаме да и вдъхнем нов живот. В Лимасол е предвидено да се проведе среща на най-високо равнище с участието на председателя на Европейската комисия. на която среща ще приемем нова декларация по този въпрос за общата морска политика на Съюза. Втори приоритет, втори голям приоритет на Европа, ще, е, е, е, на кипърското председателство ще бъде растежът. И, и економическата криза сочи необходимостта от една по-активна, действена европейска политика за растеж. И ние ще поставим акцента върху по-нататъчното изпълнение на стратегията Европа 2020. Трябва да засилим економическия растеж, да се възползваме от всички възможности за създаване на работни места. Това ще бъде нещо, на което е, кипърското председателство ще държи особено. А ние сме помислили и, и, и за всичко, което може да бъде от полза за потребителя, за, за гражданите на пазара. По време на нашето председателство и по повод на 20-та годишнина от създаването на единия пазар – ние ще положим усилия и за неговото задъл... задълбочаване. Да вдъхнем нов живот на економическата политика в Европейския съюз в защита на европейските потребители. Единият пазар без съмнение е солидна основа на европейската интеграция, особено по време на економическа криза – трябва да се стремим към усъвършенстването на единия пазар, за да повишим европейската конкурентоспособност. Трети приоритет. Европа, която е по-значима за своите граждани. Е, Европа на по-голямата солидарност и социалната кохезия. Един от големите приоритети на кипърското председателство е, ще е, бъде по-голямото включване на социалните партньори, на местните органи на самоуправление, на неправителствените организации в изпълнението на стратегията Европа 2020. Що се отнася до заедостта, борбата с бедността и е, социалното отхвърляне. Нашето намерение е да разчитаме на е, най-добрия опит на всички равнища, на национално и на европейско равнище, за да въвлечем в по-голяма степен гражданското общество е, в работата на Европейския съюз. Социалната кохезия е изключително важен аспект от стратегията Европа 2020. Тя е и път към изход от кризата. И ние ще се обърнем с лице към онези социални слови, които най-вече страдат от бедността и социалното отхвърляне. Това ще бъде наш приоритет. Борбата с бедността, детската бедност. Също. Кипърското председателство ще работи и за по-нататъчното е изпълнение на програмата за активно стареене. за участие на хората от третата възраст в пълноценното им участие в социалния и економически живот. Кипърското председателство ще Работи, между другото, и за изграждането на мрежи за преодоляване на насилието срещу жените, за подпомагане на пострадалите от такова насилие. Ще работим за преодоляване на различията по заплащането на, на труда между мъжете и жените. Една от целите на нашето председателство по-нататък ще бъде създаването на обща система на убежището в Европейския съюз до края на тази 2012 година за гарантиране правата на онези, които имат право на международна закрила. В областта на образованието и културата ще поставим ударението върху Еразъм за всички и борбата с неграмотността. Четвърти приоритет. Европа в света, Европа по-близо до своите съседи. Кипърското председателство ще работи в тясно сътрудничество с върховния представител е, за външната политика на Европейския съюз, с е, външно-политическата служба на Съюза. И в тази връзка и предвид е, историческите събития в Южното Средиземноморие, напоследък ние ще задълбочаваме средиземноморското измерение на добросъседската политика на Европейския съюз, укрепвайки от връзките между Европейския съюз и арабския свят. Арабския свят, който се изправи в защита на демокрацията и на правата на човека, трябва да бъде подкрепен. Би било историческа грешка, обаче, Европа да налага на тези народи своите представи за демокрация. Онова, което трябва и може да направи Европа, обаче, е да подкрепи тези общества по пътя и към плурализъм и зачитане на правата на човек. кипърското председателство. Ще следва и пътната карта на процеса на разширяване, е, политика, е, в която Европейският съюз е постигнал значителен успех. Уважаеми господин председател, скъпи приятели, позволете ми накрая да се позова на древната гръцка философия. Е един от устоите на европейското културно-историческо наследство. Какъв е смисълът на живота? Питат Сократ. И Сократ казва да бъдеш добър атинянин. Платон пита Сократ какъв е, какво означава това да бъдеш добър атинянин. И Сократ казва, въпросът, е, отговорът е прост, но много значим. Да бъдеш добър атинянин означава да направиш така, че Атина да стане по-добро място от онова, в което си се родил. И Атина на Платон и Сократ е днес общият ни дом. И като лидери на Европа, наш дълг е да работим неуморно, така че Европа да бъде по-добро място за европейските граждани и за бъдещите поколения с една новаторска, смела политика, ние ще постигнем и устойчиво економическо развитие и социална кохезия. Вече казах, посочвайки приоритетите на кипърското председателство, нашите намерения са амбициозни. Но ние си даваме сметка за трудностите, които ще трябва да преодолеем, за предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз. И както знаете, моята страна, Кипър, е изправена пред едно допълнително предизвикателство, предвид разделението на, на острова и а, турската окупация на северната част от а, Кипър. Но ние ще положим всички възможни усилия защото окупационните сили да не отклонят нашите усилия в името на Европа по време на нашето председателство. Господин председател, госпожи и господа, доколкото е по силите ни, ние, Кипърското председателство, ще направим всичко възможно за благото на европейските граждани. Предстоят ни 6 месеца, течение на които, с помощта и съдействието на всички, на институциите, на гражданското общество, с вашето съдействие, госпожи и господа европейски депутати, ще се приближим с още една поне стъпка напред, убеден съм, към общите ни цели. Благодаря. Vielen президент Кристофи. Благодаря ви, господин Кристофиес. А сега ще дам думата на председателя на Европейската комисия Жосе Мануел Баросо. Господин председател на Европейския парламент, господин президент на Република Кипър, почитаеми депутати. В самото начало искам да се обърна към господин Кристофиус, както и към целия Кипър, и да изразя пълната подкрепа на Европейската комисия към това председателство на съвета. Ще работим с вас дух на лоялност и ви желаем успех. Това ще бъде в интерес на вашата страна, както и в интерес на целия Европейски съюз. Това да бъдеш председател на Европейския съвет винаги е предизвикателство за големи, за малки държави членки, за стари членки и за нови такива. И тези предизвикателства са двойно по-големи, когато а, някой е председател а, във времена на економическа криза. Казвайки това, аз трябва да кажа, че съм убеден, че Кипър е готов да поеме тази огромна отговорност. Не само защото а, от представянето на господин Кристофес а, усетих ангажимента към общностния метод, към европейския проект, но мога да кажа, че и кипърските власти са започнали да се готвят за това пред... председателство преди три години. Междувременно кипърските власти и Европейската комисия на политическо и техническо ниво си сътрудничаха отлично. И днес, пък и утре, колегиумът ще се види с правителството в Никозия, където ще мога да изразя възхищението си от компетентната им работа по подготовката. След началото на това председателство трябва да продължим да работим. Много се радвам, че това председателство се изправя пред предизвикателствата и изразява ясни приоритети, по които ще работи. Европейската комисия споделя целите на това председателство за една по-свободна, по-конкурентна способна Европа, където има устойчив растеж, има социално приобщаване, една Европа, която е основен партньор в глобален план, пък и партньор на своите съседи. Тези приоритети ще бъдат подкрепени от действия, подкрепени от програмата също на Европейската комисия за развитие на Европейския съюз, здрави публични финанси, структурни реформи и целенасочени капиталовложения. С фокус върху тези теми смятам, че ще можем да постигнем едно успешно кипърско председателство на съвета. Що се отнася до успешното председателство, трябва да кажа, че е важно за него да се съсредоточи върху тези законодателни предложения, където могат да бъдат постигнати реални резултати до края на 2012 година. На първо място идва многогодишната финансова рамка, един от основните ни инструменти за капиталово вложение на европейско ниво и растеж в Европа. Президентът Кристофес, председателят Шулц, както и всички колеги тук знаят, че ние ще се опитаме да постигнем съгласие по МФР до края на тази година. Много голямо е предизвикателството, но мисля, че това е възможно. Що се отнася до растеж, ние смятаме, че трябва да се действа, а не само да се говори. До края на годината искаме да постигнем една отлична многогодишна финансова рамка, не просто добра такава, защото това ще означава много за Европейски съюз, ще означава и успех за кипърското председателство. Европейската комисия в идните дни ще излезе с актуализирани финансови данни за предложението ни за МФР и там ще включим въздействието е, от присъединяването на Харватия през 2013 година, като ще включим също така и статистическите данни от национален и регионален план. Макар, че тези промени ще бъдат много малки, що се отнася до общите суми, те трябва да бъдат направени, за да има равнопроставеност, да има е, прозрачност и справедливо третиране на всички. Тогава председателството ще може да бъде подготвено, за да има сериозни дискусии по конкретните цифри, които пък ще започнат през есента. Ще повтаря казаното по-рано. Е, цифрите, които предлагаме миналата година, си продължават е, да бъдат достатъчно убедителни. Те са реалистични, особено в настоящите обстоятелства. Те показват също така един добър амбициозен дух. Затова бих искал държавите членки да признаят, че нашите предложения всъщност са една отлична основа а, за работата на Съюза. Преговорите по МФР обаче са един пакет и паралелно с общата рамка, преговорите би трябвало да се съсредоточат и върху конкретните политики на Европейския съюз секторните политики. Те са в сърцевината, ни, в сърцевината на желанието ни за повече работни места и растеж. Освен това, паралелно искаме да има напредък, последващите, следващото поколение, структурни фондове, общата сълскостопанска политика, общата рибна политика, Хоризонт 2020 година за научни изследвания и иновации, инструментът свързване на Европа, както и трансевропейските мрежи. Не бива да забравяме и външните ни а, инструменти, защото те са част от външната политика на а, Европейския съюз. В МФР 70 секторни програми са включени и там наистина предстои голяма работа. Ще бъдат необходими огромни усилия от името, а, от страна, извинете, на председателството. И Европейската комисия ще подкрепи това изцяло. Многодишната финансова рамка е само а, един от лостовете ни за растеж и работни места. Има и други много важни а, сфери, където би трябвало да насочим усилията си. Затова приветствам факта, че президента Кристофия споделя моето разбиране да работят заедно всички институции, включая Европейския парламент през едните месеци. Това е единствения начин да се стигне до конкретни резултати и то резултати, които са стабилни и обвързващи, а не е, резултати, които са заложници на съдбата и на случващото се. Това означава също така през едните месеци да се опитваме по-бързо да прокараме законодателните предложения за единния пазар. Освен това, Европейската комисия ще излезе с предложения по така наречения нов единен акт за общия пазар 2, и се надяваме Кипърското председателство веднага да започне работа по тях. Много ви благодаря за силния ангажимент, който сте поели по отношение на задълбочаване на единния пазар. Господин председател, господин президент, почитаеми депутати, ще продължи интензивната работа за стабилността в еврозоната и създаване на един истински паричен економически съюз. Европейската комисия ще излезе с нови предложения, свържени с първите стъпки за онова, което наричаме един банков съюз – т.е. да създадем единен надзорен финансов механизъм в еврозоната, който да се съсредоточи в ЕЦБ на базата на член 127 от договора. В същото време ще се опитаме да запазим общата архитектура на Европейския съюз от 27 държави, скоро 28, и по-специално архитектурата на единния пазар. По този начин ще гарантираме целостта на нашия съюз и ще дадем пълни права на Европейския парламент, които му се полагат по Лисабонския договор. Освен това, много може да се направи е, и по предложенията на Европейския, Европейската комисия за агентите, агенциите за кредитен рейтинг, капиталовите изисквания, маркетинговите изисквания, както и злоупотребата с пазарите. Банковия съюз по този начин ще бъде обогатен. Това може да стане много бързо, ако всички работим усилено. Ще са необходими също така и други усилия за двупакета, както и за напредък по данъка върху финансовите сделки, макар че и двете досиета, е, двете досиета извинете, са различни, можем да искаме по-голяма солидарност, ако искаме да поемем по-голяма отговорност. Господин председател, почитаеми депутати, споменах само някои от основните моменти, по които трябва да работим през едните 6 месеца. Програмата на Кипърското председателство, разбира се, е много по-голяма. Наистина, обаче, мисля, че трябва да се средочим върху това, което бихме могли да постигнем в този кратък период. Трябва да спомена и Шенген, както и пакета за патентите. Надявам се да намерим там по-добри решения от тези, които се намират на маста на преговорите днес в съвета. За да бъде успешно едно председателство на съвета, той има нужда от решимост и съсредоточеност. Шест месеца минават изключително бързо. Вчера на едно заседание с президента Кристофиас, както и председателя Шулс, казах, че това е 17-тото председателство на съвета, с което работя в тясно сътрудничество. И трябва да ви кажа, че успешните председателства са онези, които наистина успеят успяват да работят съсредоточено. Нека да подходим точно така. Европейската комисия ще ви подкрепя в това отношение. Обеден съм, че това ще направи Европейския парламент. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин председател на комисията. Започваме с разискванията. Първо, председателят на НП Йозеф Дол. Господин председател, господин президент, Кипър поема председателството на Европейския съюз по, по време на решителен за Европейския съюз момент. Вчера казах, 30 заседания на върха е посветил Европейския съюз на кризата и нещата няма да приключат до тук. Така че тази сутрин аз пожелавам на кипърското председателство кораж и решимост и се надявам това председателство да убеди 26-те си партньори да се обединят около една Европа на е, действието и солидарността. Предизвикателството се свързва с конкурентоспособността на нашата економика и с е, рекордните средно 11% безработица в Европейския съюз трябва да се е направи това, което трябваше да направим от самото начало. Да изработим една обща политика, една политика на балансирания бюджет и най-вече политика на дългосрочни инвестиции. Господин президент Кристофиас, макар и ние да стоим на диаметрално противоположни позиции в политическия спектър. Нашата група ще подкрепи вашето председателство. Вие се изказахте подкрепа на нещо, на което аз особено държа, а именно общностния метод. Нашата политическа група на Европейската народна партия желая Европа да бъде по-действена, по последователна по-значима за своите граждани. И трябва да действаме на тази основа, като се възползваме от 21-та годишнина на единния пазар, която ще честваме тази есен, за да въведем в действие колко се може по-скоро акта за единния пазар и по отношение на директивата за услугите, и по отношение на единния пазар в цифровите комуникации, и по отношение на намаляване на разходите и административната тежест върху малките и средни предприятия. Всички тези мерки са мерки за растежа и следователно за заетостта и господин председател на Европейския съвет, аз ви молявам да работите в взаимодействие с Европейския парламент и Европейската комисия в това отношение. По-нататък, що се отнася до многогодишната финансова рамка, нашата политическа група настоява и се надява нещата да напреднат през едните 6 месеца и то в съзнанието, че европейският бюджет е бюджет на инвестициите, на растежа и на заетостта. в инфраструктурата, в енергетиката, в иновациите и научните изследвания трябва да се влагат средства. В областта на социалната кохезия, що се отнася до продоволствената помощ също, вие засегнахте този въпрос и ви уверявам в пълната ми подкрепа на вашите усилия. Ето един достоен за доверие отговор на кризата. В лицето на Европейския парламент кипърското председателство ще намери един активен и ангажиран събеседник в посока към тези цели. Ние ще упражняваме контрол, но и ще ви помогнем, така че по коледа да се поздравим, да, да се поздравим както е редно с един достоен европейски бюджет. Още нещо бих искал да засегна днес пред вас, госпожи и господа. Става въпрос за тревожната политическа обстановка, която цари в Румъния от няколко дни насам. Вивиан Рединг, заместник председател на Европейската комисия, цитирам я, казва следното. По време на последните посегателства срещу независимостта на Конституционния съд на Румъния и една а имайки предвид, че една независима съдебна система е, е, е предварително условие е, за справедливостта и доверието в Европа, нека кажа, че нашата група споделя загрижеността на Европейската комисия. И аз настоявам пред Европейската комисия. Убедително ви моля да не отивате в почивка през идните месеци да наблюдават този въпрос, както наблюдаваме и всички останали. През следващите 6 месеца е много важно да постигнем напредък по всички тези въпроси и ние разчитаме на Кипър, на вашата прекрасна страна, господин президент. Благодаря, господин Дол. А сега давам думата на председателя на групата на социалисти и демократи Хане Свобода. Започвам с кратка забележка по това, което каза колегата Дол. Ако господин Дол, вашата политическа група и вие сте толкова критични и по отношение на нарушенията на правата на човека в Европа и в света, така както критично оценявате ситуацията в Румъния, ще бъде чудесно. Господин председател на съвета, очевидно вашето председателство няма да бъде лесно. Единственото, което можем да ви обещаем е, че ще помагаме при решаването на проблемите. Но, че Ханес, председателят Шулц, имаме проблеми с превода от англи... на английски. Преводът на английски. Ще трябва да ни дадете сигнал дали английската кабина вече се чува в залата. Да, добре. Хане Свобода има думата. И така, економическата криза остава, банковата криза също. Благодаря на председателя на Европейската комисия за това, че посочи необходимостта Европейският парламент да бъде чут и да участва при решенията за създаването на паричен и банков съюз Естествено, че проблемите не са само в еврозоната. Виждаме, че в Кип, в Румъния има едни и същи проблеми, кажи речи. Ето, че нещата не зависят от това дали си приел еврото или не. Крайно време е да сложим по някакъв начин край на своеволието на банкерите, които разполагат в крайна сметка с чужди пари, така като че ли те са техни. Крайно време е да изградим един банков надзор в Европа и по този начин да създадем условията за прозрачност на всички действия на банките. Нека кажа нещо и във връзка с данъка върху финансовите сделки. Наскоро приехме доклада на Ани Подимата с голямо мнозинство. Знае, че в Европа има е, скептицизъм по отношение на този данък, но той е нещо неизбежно. Ние трябва да го направим. Същевременно ние знаем всички, че трябва да се погрижим за едно по-справедливо разпределяне на финансовото бреме. Ето, данъка върху финансовите сделки е всъщност начин да накараме финансовия сектор също да поеме част от отговорността си, част от бремето на кризата, за която отговаря в крайна сметка и за която е виновен. Колегата долу говореше за бюджета като за коледен подарък. Да се надяваме, че така ще бъде. И че ще имаме възможност да се поздравим с един добър бюджет, а че бюджетът няма да бъде някакъв лош компромис. Да, когато говорим за разходите, обикновено имаме предвид, поне някои имат предвид, драстични съкръщения това, поне да кажем, има предвид е, е, премиера на Обединеното кралство Камеран. Но ние знаем, че той има и доста проблеми, именно поради това в своята страна. Ние обаче смятаме, че трябва да имаме бюджет, който да е, е ефективен, който да допринася за растеж, който да допринася за производителност, за конкурентно способност не можем само да съкрещаваме и също времено да говорим за растеж. Ако господин Камерон в своя избирателен район, да кажем, се нуждае от определени институции, той ще трябва да предвиди съответните разходни права в бюджета. Как иначе ще стане? независимо от това дали става дума за Полша, за Литва и така нататък, е, не можем да очакваме само от другите, както се казва, да правят съкръщения и да се е, съобразяват с финансовата криза и поради това да се лишават от всичко, а ние самите да не предприемаме необходимите действия. Да, във Франция започна едно движение, което е, издигна мотото да спрем с всичките тия е, опростенчески методи за економисване на средства. Аз мятам, че и в Германия вече преодоляхме тези виждания и започваме стъпка по стъпка да се придвижваме към необходимостта да отделяме средства за растеж, т.е. да не залагаме единствено на економиите и съкръщенията. Стигам до кипърското председателство. Кипър се намира в един регион, който е много близо до огнището на кризата, до Близкия изток. Чудесно е, че кипърското правителство е, поддържа чудесни контакти с страните от е, Близкия изток и би могъл да помогне на външнополитическите ни действия в тази връзка. Неминуемо трябва да спомена и Турция. Е, поведението на Турция в този случай и бойкота, който е, Турция обяви, е на практика бойкот срещу Европейския съюз, тъй като е, кипърското председателство е председателство на Европейския съюз. Е, кипърските турци, кипърските гърци са граждани на Европа, това трябва да се знае и ние с нашите виждания за солидарност и единство трябва да доминираме. Греъм Уотсън. Господин президент Кристофес, вашата страна би трябвало да води Европейския съюз с отличен пример. Пример, например, за растеж. Използвайте въздействието на Европейския съюз, за да обедините страната. 12 000 евро ще бъдат прибавени към бюджетите на всяко едно семейство в вашата страна. Трябва да дадете добър пример, например, и за престъпността а, започнете да преследвате онези спекуланти в Кипър, които се възползват от а, купуващите вили в а, страната а, и ги докарват до просешка тояга. Опитайте се да използвате онова, което има вашия остров. Не дайте да поемате кредити от Русия. Опитайте се да съчетаете всичко, като инвестирате в ВЕИ и прекратите нашата зависимост от руски газ. Вие ще присъствате, ще бъдете на преговорите за надзорните органи от Банковия съюз. Опитайте се да използвате тези институции, за да станем по-платежоспособни. Говорихте за това, че искате по-добра Европа за децата и внуците ни. Трябва да говорите с Турция. Не трябва да преодолявате, да се опитвате да пренебрегвате случващото се с нашите братя, които са от другата страна на а, границата. някои от нашите институции като че ли се страхуват да говорят. Един друг автор. Имаме а, много поети, които са говорили а, по този въпрос. Разбира се, че не можете да доведете до а, свобода в а, ваши съседни страни, но можете да се опитате да преодолеете стените, които ни разделят и да преодолеете онова, което господин Мустаки беше писал в своята поезия. Грэм, Herr Kasoulidis möchte Ihnen eine Frage stellen. Господин Касолидис е, желая да ви зададе въпрос, е, колега Уотсън. Господин Уотсън, не смятате ли, че като отправяте критика към едно председателство, което дори не е започнало, това е несправедливо и необективно? Не мислите ли, че когато тези критики идват от вас, човек, който представлява страна, която е колониална сила, и е, която носи част от отговорността за развитието на този остров с нейната политика владели, владей и разделей. Господин Касолидис, не съм човек, който защитава всичко, което е направила колониална Британия но не вярвам, че моята страна може да бъде обвинявана в това, че е причинила а, проблемите на острова Кипър. Не критикувам Кипър, а се обръщам към председателството и казвам да използва влиянието на Европейския съюз, за да разреши част от големите проблеми, пред които все още сте изправени на вашия остров и се надявам, че това ще стане. Смятам, че много може да бъде направено и желая на президента Кристофес успех. Vielen благодаря ви. А сега от името на зелените ще говори госпожа Ребека Хармс. Благодаря ви, господин председател. Участвах в конференцията в Никозия във връзка с подготовката на кипърското председателство. И видях е, е, в този град, тъй като останах и един ден по-дълго, е, колко богато е културното наследство на острова. В стария град на Никозия се вижда и границата. И това ме разтърси. Защото там ставаш непосредствен свидетел на проблемите на острова. Аз а, няма да подходя като колегата Уотсън, който доста нескромно ви обясни какво трябва да правите през 6 месеца, но ще кажа, че а, Кипърското председателство ще накара Европа да насочи погледа си и вниманието си именно към случващото се в Кипър. Този вид конфронтация трябва да бъде преодоляна. И вчера имахме неприятни изживявания в това отношение. Трябва да се обединят кипърските турци, кипърските гърци и да заживеят в една по-нормална обстановка. Да, Започваме е, кипърското председателство е, в рамките на един спор за това е, доколко добри са резултатите от Европейския съвет. Аз не си спомням за друг такъв случай, в който хем да се каже резултатите са добри, хем положителният ефект върху пазара да бъде толкова краткосрочен. Ето, че отново се стоварва едно много по-голямо време на закъсалите държави, именно в еврозоната и изобщо в Европейския съюз. И вие, е, е, господин председател на съвета, поемате председателството именно в този труден момент. Е, вие носите голяма отговорност <clears throat> за това как ще се решават проблемите от тук нататък. Една голяма част от държавните и правителствените ръководители на държавите членки са заети с вътрешно-политически проблеми и имат вътрешно-политически амбиции, е, които е, повече или по-малко се отразяват на техните решения. Е, в скоро време очакваме новия доклад на тройката за Гърция. За Кипър това също е един много важен момент. До този момент разногласията в съвета да бъдат преодолени. Аз лично много се тревожа от последствията в момента, в който излезе този нов доклад за Гърция. Още повече, че решенията, които взе последният съвет, са взети, така да се каже, върху тънък лед. Те много бързо могат да отпаднат. Изключително важно е във всеки случай много експедитивно да се реши въпросът с Гърция през предстоящото лято. Господин е, Кристофи, аз много ви ценя и като политик, и като човек. Знае, че в Гърция има големи проблеми с финансовия сектор и с банките. Също времено знае, че Кипър е уязвим по отношение на темата бягство на капитали, е, данъчно укривателство, данъчен оазис и така нататък. Е, ще помогнете с едно по-активно и позитивно действие в тази посока и на председателството. Председателя Чулц, давам думата на господин Кем. На първо място искам да благодаря на президента Кристофе за речта му днес пред нас, както и за това, че ни приветства, мен и моята група, когато посетихме Кипър наскоро. Високо ценим конструктивния дух на заседанията с него и неговото правителство. Сега е съвсем ясно, че нямаме общи политически позиции, но така или иначе благодарим за неговото гостоприемство. Освен това сме съгласни с това, което е записано в приоритетите, че Европейския съюз не е релевантен за своите граждани, поне те така го виждат, той трябва да стане по-ефективен и по-ефикасен. Позицията на моята група е съвсем ясна. Не искаме Европейския съюз да се провали, но ако той продължава да върви по този стар дневен ред, устарял дневен ред, той със сигурност ще го направи. И ще каже нещо на председателят Барозо. Бях изключително изненадан от неговото избухване вчера тук пред нас в залата в което той каза, че явно много се радваме, че еврото е изправено пред проблеми. Това е абсурдно. Наистина ли мислите, че ние се радваме, че толкова много хора страдат в резултат на вашия политически проект? Многократно съм излагал опциите за еврозоната, така както аз ги виждам. Или от една страна ефикасен фискален съюз, или намаляване на размера на еврозоната. В настоящен, вие се опитвате да постигнете един политически съюз без фискален съюз, който е необходим за тази цел. Смятам, че съвсем нормално ние да забием камбаната и да кажем какво ще означава това за националните демокрации в някои държави членки. Дали ще оцелее еврото или не, не е толкова важно. Важното за мен е тези държави, които са били достатъчно разумни да не го приемат, да не трябва да страдат от решенията на 17 държави, които искат повече интеграция, ако наистина искат такава. Единственият инструмент, който трябва да остане в ръцете на тези 27 държави единния пазар. Ето това е, което всички подкрепяме. Много се радвам, че Кипърското председателство заяви, че една от амбициите му е задълбочаване на този вътрешен пазар. Там ще ви подкрепим напълно. Председателството също така, че ще приключи преговорите по директивата за капиталовите изисквания. Вчера, като част от критиките си, председателят Барозо посочи с право, че е, по предишното ни социалистическо правителство, ние получихме големи средства за спасяване на нашите банки. Да, те трябва да бъдат капитализирани, за да не се случи отново е, фалит на банки. Защо тогава е, комисията се опитва да разводни е, обещаното в е, Базел е, по директивата за капиталовите изисквания? И моята група и нашето правителство иска да има още по-строги банкови изисквания. Искаме да накоплатеца никога повече да не се налага да спасява банките. И сега, господин председател, съвсем накратко за многодишната финансова рамка. Продължавам да не разбирам как Европейската комисия иска държавите членки да затягат коланите, а в същото време иска повече пари за европейския бюджет. Като че ли, според мен, само комисията не трябва да си е, затвори портмонето. Всички останали трябва. Надяваме се явно проблемите да се махнат сами е, по себе си. Ако председателството може да излезе с един бюджет, съсредоточен върху качество и прибавена стоеност, по-добро разходване на средствата, а не повече разходване на средства, то тогава ние ще го подкрепим. Благодаря. Благодаря на господин Келнен. А сега от името на Обединената левица ще говори е, депутатът Цимер. Уважаеми господин председател, уважаеми господин председател на съвета е, Деметрис Кристофиас, господин председател на Европейската комисия, колеги. За мен е, днешният ден е, е особен, тъй като имам възможност да ви поздравя в качеството ни ви на председател на Европейския съвет. Най-сетне един човек застава начало на Европейския съюз, един човек, който принадлежи към нашето политическо семейство. Вие поемате председателството в един момент, в който Европейският съюз е изправен на кръстопът и трябва да вземе решаващи е, да предприеме решаващи действия за да реши в каква посока да се движи от тук нататък. Надявам се, че вие е, ще помогнете за правилното решение в този критичен момент. Разговаряла съм с е, много от представителите на вашето правителство, с представители на различни партии и съм убедена, че можете да го направите. Днес вие е, посочихте, че е, правителствата трябва да се съсредоточат върху проблемите на хората. За първи път през последните години чувам председател на съвета да каже така ясно точно това, че става дума за хората, че става дума за тези, които носят бремето на кризата върху плещите си и същевременно нямат абсолютно никаква вина за случващото се. Аз се надявам, че вие ще успеете с вашето председателство да окоръжите хората, да им вдъхнете малко надежда и вяра за това, че тук в Брюксел, в Европа се мисли и за хората. Ние говорим непрекъснато за еврото, за стабилността, за необходимостта от добре функционираща еврозона. Да, добре, но това е инструментът. А целта на Европейският съюз не може да бъде функционирането на еврозоната. При положение, че хората гладуват, при положение, че е, сме свидетели на рухването на здравноосигурителните системи, това не може да бъде цел на Европейският съюз. Много ви моля да се погрижите за солидарността между държавите членки, за солидарността между народите и за установяването на повече справедливост не можем да оставим една много малка група от гражданите на Европа е, да се ползват от всички блага и е, да правят е, всичко в името на собствените си интереси на гърба на останалите. Много ви моля, направете нещо. Направете нещо за това хората вече да не се страхуват. Страхът е най-лошия съветник на демокрацията – Преживяхме страховете на гръцките граждани по време на изборите, преживяхме страховете на холандските граждани по време на референдума. Правителствата трябва да осъзнаят, че страхът е най-лошият съветник и за гражданите, и те нямат възможност да взимат свободни и разумни решения. Трябва да се освободим от страха. Давам думата на Ники Вела, Европейски Европа за свобода и демокрация. Благодаря ви. Господин Кристоф поздравявам ви много сърдечно в началото на кипърското председателство. Много се надявам, че ще допринесете за едно по-добро развитие в Европейския съюз след решенията на Европейския съвет в края на юни. Европа се насочва към създаването на банков и финансов съюз. А това е един много решаващ момент за развитието на съюза. Много от хората не знаят какви са гражданите на Кипър. Не знаят колко трудолюбиви, колко сериозни, колко отговорни хора са те. А, това, че бе, там са открити газови находища и, и че започва експлоатацията на тези газови находища, се оказа голям проблем за някои. Най-вече е, тези, е, които отдавна пречат на страната ни. Е, но е, това е всъщност начина да се погрижим за една независимост в енергийно отношение на Кипър. Би трябвало да използваме енергетиката като инструмент за налагане на мира и стабилността. Това бе казано и от други колеги преди мен. Кипърската република поддържа много добри отношения с, с страните от Близкия изток, с страните от е, арабския свят е, и това ще помогне на външнополитическите ни действия там. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Никол Сиглер. Госпожа Синклер. Калимера, господин президент. Беше удоволствие през 2009 година да се запозная с вас в Никозия и позволете ми да отдам дължимото на полаганите от вас усилия да преодолеете кипърския проблем, който отдавна следваше да бъде преодолян. И оскърблението, което ви отправя турската страна, постоянното оскърбление, не признавайки е, Кипър, е, трябва е, да бъде отразено и тук в нашата камера. Турция не бива повече да бъде страна кандидатка за членство в Европейския съюз. И казвате, че тук Европейският парламент е бастион, крепост на демокрацията, но вие сте учил в Русия, господин президент, е, и е, сте видял е, как руската дума не е толкова бастион на демокрацията, а по-скоро опора на политбюрото. Подобно на Европейската комисия, впрочем, тук. Вие посочвате, че ще се занимавате преди всичко с положението на трудещите се. Вашата идеология комунистическа, е, обаче ще ви възпрепятства в усилията ви е, да отстоявате интересите на работниците е, във времена, в които Ангела Меркел решава какво да се прави в Европа. Стратегията 2020 е мъртвородена и, и няма да успее в по-голяма степен от някогашната Лисабонска стратегия. В едно свое интервю, с нощи всъщност, господин президент, вие казахте да не се очаква е, от, от Кипър е, да изкачи най-високия връх. Европейския съюз, господин президент, е не, по, не по-малко висок. Е, ораторката бе прекъсната. Господин Касолидис има думата. НП. Благодаря, господин председател. Кипърското председателство започва убедително. Кипър е изпълнен с решителност да е, успее по време на своето председателство. Е, вие изложихте е, всички ваши приоритети във връзка с многогодишната финансова рамка, споменахте и политиката в областта на миграцията, общата морска политика и така нататък. Естествено, не пропуснахте и енергетиката. Стана дума и за вашите контакти с а, а, арабския свят. Естествено, а, една а, сесия, една конференция а, на. А, под ръководството на председателството с представителите на арабските страни, най-вече страните от арабската пролет, ще подпомогнат нашите външнополитически действия в тази посока. Мога само да изразя съжаление за това, че Турция не желае да отчете е, автономността на Европейския съюз, е, е, не желая да прояви конструктивно отношение и на практика пречи на собствените си амбиции по отношение на пълноправното членство. Ние във всеки случай би трябвало да се концентрираме върху европейските проблеми и аз се радвам, че вие ни го обещахте във вашето изявление. Да, Турция отправя заплахи във връзка и с економическата зона, но аз се надявам, че вие ще се окажете във всяко отношение един надежден партньор. Успехът на кипърското председателство в крайна сметка не зависи от изказванията на е, господин Ердоган. Е, не е, Успеха на кипърското председателство зависи от действията на самото председателство и от нашата подкрепа. Господин председател, в момента проблемът е рекапитализацията на европейските банки. Помним какво се случи през 1974 година е, в е, Кипър е, след преврата на полковниците и вие, въпреки всичко, изправихте на крака тази страна. Надявам се, че това ще се случи и сега. Искате да зададете въпрос на господин Касолидис. Имате думата. Искам да попитам, защо мислите, че нападението срещу Обединеното кралство е нещо съвсем нормално. Трябва да ви кажа, че моята страна е гарантирала 10 милиарда евро в гаранции към вашата страна посредством МВФ. Ние имаме войници там, които струват хиляди милиони паунди и трябва да ви кажа, че ако нямаше наши войски там, турците щяха да напрегнат. Говорим за бъдещето или, или за миналото? Ами дайте да говорим тогава за италианския колониализъм, за френски, за австро-унгарската импория, за е, германската експанзия. Е, какво искате да направите? Да живеете в настоящето или да станете част от миналото? Because of the presence of... Господин... Това, че има британски а, войски в Кипър, ние имаме отлични отношения с Великобритания. Надявам се, че тези коментари, които идват от представители на британския народ, би трябвало да не са част от политиката разделяй и владей, защото вие носите част от отговорността за разделянето на Кипър. Депутатът Мавро Николас от е, групата на социалисти и демократи има думата. Благодаря, господин председател. И аз от своя страна искам да изразя своите почитания към президента на Република Кипър, който е тук сред нас в Европейския парламент. Искам да кажа, че председателството излезе с много ясна програма – И тази програма гледа в бъдещето, защото тя признава проблемите на Европейския съюз и най-вече голямата економическа криза, в която живеем. Също така тази програма, според мен, подхожда много демократично и а, прогресистки към тези проблеми и предизвикателства пред нас. Това означава, че единствения изход от кризата според тях не е да съкръщаваме бюджетите. Говори се в програмата им за борба срещу безработицата, насърчаване на растежа, както и създаването на нови структури, нови мрежи, които биха могли да доведат до нова надежда за економическото развитие, както и за изход от економическата рецесия. Второто също така показва изпазване на принципите на Европейския съюз, що се отнася до солидарността, демокрацията, социалната кохезия, равнопоставаността. Това са всъщност принципите, които днес тук доведаха президента на Кипър, който да стане председател на председателството на съвета. Надяваме се да продължаваме да се борим заедно за повече Европа. Ето това са и целите, които представи пред нас президента Кристофиас. Президентът, разбира се, не спомена кипърския въпрос. Всички знаем обаче, че нашите колеги, които посещават Кипър, много добре виждат, че съществува този проблем, че има една столица, която продължава да е разделена. Единствената разделена столица в света. Така че все още има присъствие на турските окупатори. Необходимо е все още да продължим да защитаваме една общност от 10 000 души кипърски гърци. Надяваме се да може да се разреши кипърския проблем по демократичен път. Но Турция не признава Кипърската република, не признава също така и Кипърското председателство на Европейския съюз. Единственото нещо, с което се занимава Турция, е да променя демографския характер и демографското а, състояние на острова. Би било парадоксално даже, ако кажем, че има депутати или политически лидери, които признават този проблем и твърдят, че самите кипърци са, призна... са причинили този проблем проблем. Какво да правим? Ще продължим по същия начин Ще продължим ли с а, това Турция да бъде кандидат за членство? Проедре, Сипен har nu ett, klo ett klokt och väl avvägt program för sitt ordförandeskap och jag önskar verkligen lycka till. Благодаря господин председател. Аз желая на кипърското председателство успех в изпълнението на неговата разумна, мъдра е, програма. Европейските институции се ангажираха пред европейските граждани да работят за обща европейска система на международното убежище до края на тази година. Така върху плещите на Кипър ляга огромна отговорност. Аз съм уверена в способността на кипърското председателство да се справи с задачата, но то ще се нуждае, кипърското председателство, от е, взаимодействие с Европейския парламент. Аз съм докладчик на парламента по регламента Дъблин 2 и съгласието е близо но все още трябва да работим сътрудничество помежду си, за да изпълним поетото пред своите граждани обещани. На прага на историческо споразумение сме и в една друга област. Става въпрос за европейския патент. След близо 4 десетилетия преговори вече се очертава възможността да дадем на европейските изобретатели, носители на авторски права, единен е, европейски патент. И в това отношение трябва да си сътрудничим и да, да търсим гъвкавост и компромис. Ако кипърското председателство успее само в тези две начинания, в бъдеще ще си спечели е, репутацията на малка, но изключително важна страна, допринесла за благоденствието на Европа в критични времена. От името на зелените Филип Ламбер. Добре дошъл, президент Кристофиас. Аз ще се обърна към вас като към представител на една от 27-те държави членки на Европейския съвет. Когато слушах какво казахте днес с Херман Ван Ромпой, и от друга страна действията, които се предприемат. Се опасявам, че страдаме от раздвоение на личността, в най-лошия случай от дволичие. Значи, съветът казва, че се нуждае от един бюджетен съюз, а в същото време, непосредствено след тази си декларация, в съвета започват тежки борби за отстояване на собствените на всяка държава членка финансови интереси. Същото въжи и за данъчния съюз. Догмата на данъчната конкуренция властва в съвета. В същото време е, съветът е, на думи заявява готовността си да търси е, обща бюджетна политика и борба с данъчните злоупотреби. Например, най-упорито съветът не приема мерките за преодоляване на действията на големите капиталови фондове, е, които намират данъчни обежища в Европейския съюз. Нищо не прави съвета за премахването на данъчните обежища. После е, е, Европа трябва да преодолее липсата на демокрация в себе си. Така казва и Херман Ван Ромпой. Прекрасно. Обаче нека погледнем делата ви. Във всяко свое действие, действие на съвета, вие заобикаляте Европейския парламент. Фондовете за, за финансова помощ са междуправителствени, нищо общо е, с Европейския парламент. След това някакъв данъчен компакт, данъчен, данъчен пакт, който също е междудържавен, заобикаляйки по този начин Европейския парламент. Така че въпросът ми към вас, кипърското председателство, е чие лице на съвета е, ще е, видим през идните 6 месеца на двуличния Янус? Господин Захрадел. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Кристоф Яс, нашите страни по едно и също време се присъединиха към Европейския съюз. Много се радвам, че Междувременно вече една от новите държави членки в Европейския съюз става председател на съвета. Наскоро посетихме Кипър Срещнахме се с вас, с е, министрите от вашето правителство, министра на външните работи, на вътрешните работи. Тези разговори оставиха чудесни спомени и впечатлението, че Република Кипър е добре подготвена за председателството на Европейския съвет. Много ви благодаря за готовността да говорите е, по всички въпроси с нас. Е, вие говорите за един паричен, банков съюз и така нататък. Ние в моята политическа сила сме скептици в това отношение. Ние не смятаме, че това е добро решение, независимо от това, че мнозинството е на, друга, на друго мнение. Ние държим на субсидиарността. Не искаме в никакъв случай Европейският съюз да се превръща в един трансферен съюз, така че парите да се прехвърлят от, а също и дълговете от една страна към друга страна. В никакъв случай не желаем естествено една държава да е, затъва все по-дълбоко в кризата, е, още по-малко, когато това е страната на председателството. Но същевременно смятаме, че бихте могли да допринесете за едно по-бързо преодоляване на кризата, ако предприемете необходимите действия по отношение на е, данъчната политика, по отношение най-вече на е, данъчното укривателство и на данъчните обежища. Ние не желаем тесен финансов банков съюз, но желаем успех на вашето председателство и на другите начинания в Европейския съюз. Господин Ханчи Георгио от Обединената левица има думата. Благодаря ви. Добро утро, господин Кристофиас. Поздравявам ви в началото на вашето председателство. Кипър е малка държава. Една четвърта от гражданите е, на Берлин. Това е всъщност броя на жителите. Една голяма част от е, територията на острова е, е окупирана от друга държава, която същевременно се стреми към пълноправно членство в Европейския съюз. който обаче желая да получи подкрепата на повечето депутати тук в Европейския парламент, а също и на европейските институции, би трябвало да се съобразява с нашите принципи и с нашите решения. Така че изявленията на Турция за това, че ще бойкотира е, кипърското председателство и не желая никакви контакти до края на 2012 е, година, е, не са в интерес на самата Турция. А аз мога да ви уверя, че ние ще подкрепяме вашето председателство и вашата страна. Живеем в, една, в условията на една необоздана и неовладена Диана до този момент криза, от която страдат най-вече обикновените малките хора, гражданите на Европейския съюз. Затова борбата с бедността, фактът, че вие поставихте на преден план демокрацията, мира, миграционната политика, хората с техните проблеми в тези условия, за мен са много важни. Господин Морган, ти има думата. Искам да пожелая всичко най-хубаво на бъдещето председателство. Никак не е просто положението, нито финансово, нито политически. Мога да кажа, че аз лично, пък и моята партия, ние ще подкрепим максимална степен на това председателство, за да може да се борим най-вече с повдигането на турския въпрос. Много често се правим, че не виждаме какво се случва в Кипър. Бях при вас преди няколко месеца. Можах с очи да видя огромното културно-историческо наследство, което е унищожено от турците в южната част на острова. Кипър поиска финансова помощ, за да излезе от кризата. Европа от 2007 до 2013 задели 5 милиарда евро за Турция. Е една страна, която е в ръст в момента. Миналата година бяха дадени от Европейската инвестиционна банка няколко милиарда евро като заеми. Европейския съюз първо трябва да мисли за собствените си държави членки, а не да помага нези, които заплашват държавите членки на Европейския съюз. Госпожа Вертман. I congratulate President Christofias and his team to an excellent preparation of Cyprus. Аз благодаря на Кипър за отличната подготовка на своето председателство. В историята на Кипър това е пореден жалон. В историята на Европейския съюз също. Една от най-новите, една от най-малките държави членки поема кормилото на Съюза и то в тежки времена. Две от програмите, по които ще работите, са от изключително значение. Е, насочеността на вниманието към гражданина от една страна и от друга страна финансирането на Европейския съюз, многогодишната финансова рамка. И гражданите трябва да бъдат поставени в центъра на вниманието. А що се отнася до турската заплаха, Европейския съюз трябва да бъде единен и да има единно послание и по този въпрос. Всички резолюции на ООН трябва да бъдат изпълнени, да се зачитат актовете и ценностите на Европейския съюз. Не е възможно на прага на Европейския съюз, на вратата и да тропа някой, който размахва оръжия. Благодаря, госпожа Маринеско. Господин Маринеско, извинете. Благодаря, господин председател. Господин председател на Европейския съвет, предстоящите 6 месеца ще бъдат изключително важни за бъдещето на Европа и вашата задача ще бъде трудна. Вие носите голяма отговорност. В същото време имате всички е, шансове е, да се похвалите с успехи към края на тази година. Многогодишната финансова рамка е, е от е, изключително значение за Европейския е, съюз. За съжаление, в това отношение наследството на датското председателство не е кой знае какво. Няма дори представа каква ще бъде общата стойност на бюджет датското председателство се занимава от друга страна с важните въпроси на хоризонталната политика, свързани с, с законодателните правомощия. И кипърското председателство трябва да продължи тази дейност, надявайки се от друга страна към края на годината да се похвали мис бюджет. Кипърското председателство ще има тежката задача по-нататък да посредничи между съвета и парламента по шенгенския регламент. Положението е нетърпимо. И има държави членки, е, които са затруднени е, по контрола на външните граници, което е, затруднява координирания подход в шенгенското пространство, а в същото време възпрепятства присъединяването на други, които са вложили немалко средства в укрепване на съответните външни граници. По-нататък аз не разбирам защо господин Свобода говори за Унгария, когато се говори от друга страна за Румъния. Господин Свобода е, е, е лидер на една демократично прогресивно настроена политическа група, трябва добре да познава демократичните е, ценности, които трябва да бъдат отстоявани както в Румъния, така и в Австрия. Онова, което става през последните седмици е посегателство срещу демокрацията. Не се зачитат решенията на Конституционния съд, нито на Върховния съд на страната. Не, не, не, не се зачитат съдебни решения, не се съде, зачитат нормативни актове, отправят се лични нападки срещу членове на съдебната система. Вие трябва категорично да се намесите и защитите демократичните ценности. Господин Коферати има думата. Господин президент Кристофес, очакват ви много сложни 6 месеца. Има една абсолют, един абсолютен приоритет и той се нарича растеж. Финансовата стабилност е нещо важно, полезно, но не е достатъчно, за да се даде положителен отговор на милионите европейски граждани, които днес живеят в сложна ситуация и очакват влушаване на положението. Растеж обаче се постига единствено с целенасочени и силни а, инвестиции в онези сектори, които биха могли да доведат до работни места и оттам растеж. Затова е изключително важно да се гарантира една многогодишна финансова рамка на Европейския съюз и най-вече да се намерят ресурси, които да бъдат добавени, прибавени към а, тази МФР. Говори се за данъка върху финансовите сделки, еврооблигации. Вие посочихте това като приоритет в своите 6 месеца, но за това няма пари. За това всички трябва да намерим тези пари, да положим усилия да ги намерим. Говорихте за мрежи, за енергетиката, за транспорта. Настоящите средства са достатъчни за да започне процеса, но не са достатъчни да постигнем целите си в своите срокове, сроковете, които сами сме си поставили. Затова, освен растеж, трябва да развиваме идеята за ресурси, които да се прибавят към бюджета на Европейския съюз. Искам да кажа още нещо. Не се повдига въпроса за това какво може обективно да се направи за 6 месеца. Разбира се, че това, което накрая ще преценим като плюс и минус на вашето председателство е това, което свършите. Но е важно да има щедрост. Щедрост в смисъл дори да започнат проекти, да започнат инициативи, които могат да завършат в друго председателство и които ще бъдат в полза на тези след вас. Имаме нужда от по-силна интеграция, институционална и политическа трябва да се изправите пред тази а, тема пред вас а, с голям кораж и не бива да си мислите, че понеже сте малка държава, това няма да може да бъде постигнато. Благодаря. Мит. Благодаря, господин председател. Предстоят е, тежки месеци във вашето председателство. Сътрудничеството в Европейския съюз се поставя под въпрос национализмът, протекционализ... протекционизмът, растат, увеличават се, а също времено ние се нуждаем отчаяно от доверието на гражданите, доверие в възможностите на Съюза да реши въпросите в банковия сектор. Ние не можем просто да забравим пазарната економика и да централизираме всичко. Аз не съм привърженик на подобни идеи. Но също времено трябва да си дадем сметка, че част от политиците в Европа допринесоха за това бедствено положение времено е, има една склонност е, да се делим на тези, които имат обща парична единица и други, които не са влезли в тази обща е, валутна зона, в еврозоната. Ние знаем обаче то къде води едно подобно разделение. Господин Боросо вчера говори за това. Би трябвало най-сетне да разберем, че това е лошо решение и а, е, не бива да се разделяме. Това въжи и за а, е, вашата страна. Ние желаем а, е, един обединен Кипър. И много се надявам, че това скоро ще стане. От името на зелените, господин Офанси. Благодаря, господин председател. Като депутат от Корсика, един остров, аз с ентусиазъм приветствам вашето председателство. Островно и средиземноморско. По време на днешната криза е важно да се вслушаме в очакванията на това жизнено важно за бъдещето на Европа пространство. Всички в Кипър, в Гърция, в Италия, в Испания, в Южна Франция сме е, с една съдба – и е, имаме един дълг да се окажем на висотата на очакванията на всички е, съседни на Европейския съюз страни от Средиземноморието, които е, през 2011 година с арабската пролет, между другото, заявиха и желанието си да живеят в тясно взаимодействие и сътрудничество с Европейския съюз. С 90% Европейският парламент прие доклад, който съм внесъл аз, за макрорегионалната стратегия на Европейския съюз в Средиземноморието. За повишаване ефикасността на европейската политика в този район. Важно е през следващия програмен период 2014-2020 година да се обърне внимание особено на този район който се е захванал с съдбините си по един позитивен начин, независимо от трудностите, които следва да преодолява, председателят прекъсва оратора. Скъпи колеги, обръщам се към всички вас, но най-вече и е, председателите на политическите групи. Когато дадете само една минута на някой е, от времето за изказване, а, е, ораторите се опитат в рамките на тази една минута да кажат всичко това, което са искали да кажат за пет минути и са изписали тези страници, е, е няма начин да се получи с превода. Имайте предвид това. А сега давам думата на, на господин Паска. господин председател, господин президент, господин комисар. Кипър поема управлението на Европейския съюз в тежки социално-економически времена. Предстоящите 6 месеца ще натоварят Кипър не само с собствените му проблеми, а и с проблемите на европейските институции. Това няма да е лесно. Амбициозната програма, която ни бе представена днес обаче от президент Кристофия, сочи, че Кипър отговорно е подходил към задачата си и е готов да работи за укрепването на социално-економическото положение в Европа. А, вероятно, географското положение на Кипър може да се окаже и особено предимство. И аз смятам така, защото като островна държава в Средиземноморието, вие разбирате от, от връзки, от отношения между различни региони и а, предполагам ще се възползвате от тези си умения. Господин Клас е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Аз Приветствам мандата на Кипър, имайки предвид особеното геополитическо и историческо значение на Кипър. Трябва да подчертаем, че Кипър е единствената държава членка на Европейския съюз, част от чиято територия е окупирана от въоръжени сили на страна кандидатка Турция. Турция отказва да признае Кипърската е, република и да изпълни задълженията си е, в контекста на митническия е, съюз. Корабоплавателни и въздухоплавателни средства от Кипър нямат достъп до турски пристанища и летища, независимо от анкарския протокол. Това е скандал пред лицето на Европейския съюз. Нещо недопустимо имайки предвид, че Европейският съюз винаги е заявявал пред своите граждани, че преговорите за присъединяването на Турция към Европейския съюз ще бъдат приостановени, ако турската страна не спазва задълженията си. Но колко още трябва да изтърпим? Турската страна наскоро заяви публично, че Кипър не би следвало да председателства Европейския съюз и, и ако това стане, Турция ще се оттегли от преговорите за присъединяване. Що за брита, брутално отношение е това? А, ако Европейския съюз не направи нещо ответно, той окончателно ще загуби и доверието и уважението на своите граждани. Господин Олбрихт, Европейска народна партия. Господин председател, господин президент на Кипър, господин комисар – Бих искал да обърна вниманието ви на факта, че Полша се присъедини към Европейския съюз е, едновременно с Кипър, но пък за Кипър никога не говорим като за нова държава членка. Нови държави членки е, обикновенно се наричат онези, които на времето бяха отвъд желязната завеса на Кипър никога не е гледано като на нова някаква държава членка. И, и това, господин президент, за вас е уникална възможност да хвърлите мост между двете страни, между новите и старите в Европейския съюз. Това има голямо политическо значение и аз се надявам вие да подходите е, с чувствителност е, към е, тези неща. Аз много сериозно гледам на вашите намерения да търсите по-голяма сплотеност в Европа. И като докладчик по един от европейските фондове. Аз се надявам това ваше намерение е, да бъде претворено в дела във връзка с преговорите за многогодишната финансова рамка. И се надяваме кипърското председателство да преодолее разделенията и разногласията между държавите членки. Между онези, които са за кохезията и онези, които са за разцеплението. Ние се нуждаем от по-голяма степен на взаимно допълване. Не е необходимо да удвояваме е, числеността на администрацията. И аз се надявам Кипърското председателство да се окаже приятел и на е, единия, и на другия подход. Благодаря, господин председател. Всяко председателство на съвета е предизвикателство. И вашето е, ще бъде още по-голямо предизвикателство, доколкото Европейският съюз трябва да приеме исторически решения, за да се отърве от кризата. Първо, вземем економическата криза. Вие го казахте нееднократно. Необходимо е да се покаже на европейските граждани, че ние можем да я преодолеем че можем да им вдъхнем доверие, доверие на хиляди младежи, които трудно вече виждат своето бъдеще в Европейския съюз. Създаването на, на заетост, борбата с безработицата, това са неща, по които трябва да обединим усилията си. Аз съм сигурна, че вие ще подходите към тази задача отговорно. По-нататък, що се отнася до нашите съседи, стратегическото значение на арабския свят. И кипърското председателство ще има да играе особена роля предвид географското си положение, роля на посредник. Вие добре разбирате е, потребностите, е, традицията на тези страни. На трето място, многогодишната финансова рамка. Трябва успешно да приключат преговорите, е, които ще очертаят е, бъдещата траектория на развитие на Европейския съюз. На четвърто място Шенген. По време на датското председателство е, този въпрос бе поизоставен. Вие би следвало да подхванете усилията си и отново в качеството си на посредник. И в заключение, аз бих искала да се спра също на неприемливата позиция на една страна кандидатка Турция по отношение на кипърското председателство с декларации за замразяване на отношенията с председателството на Съюз. Е, ще или не, е, Турция ще трябва да приеме кипърското председателство. То не може да бъде пренебрегвано и заобикалено, още повече ако Турция иска да се присъедини към европейското семейство. Турция сама може да реши какво да върши. Благодаря. Госпожа Янсен. Благодаря, господин председател. Кипърското председателство трябва да положи особени усилия за приемането на многогодишната финансова рамка желая много-много успех на кипърското председателство през следващите 6 месеца. Естествено, че не е лесно за една малка страна да се справи с желанията и амбициите на всички държави членки, големи и малки. Всеки дърпа към себе си и всеки иска да реши по някакъв начин своите проблеми преди всичко. Това наблюдаваме особено ясно в областта на общата сълско-стопанска политика. Но и по отношение на бюджета. Е, проекта за бюджет, е, представен от комисията, е, предвижда достатъчно инвестиции за проекти, включително и в сферата на научните изследвания но би трябвало естествено да помислим и за решаване на енергийните проблеми и на нашата енергийна зависимост. Естествено не бива да превръщаме преговорите около бюджета и многогодишната финансова рамка в ориенталски пазар, където всеки са пазари. Не, трябва да търсим солидарност, трябва да търсим общото, което ни свързва. Така че е, в рамките на една достойна е, и прозрачна процедура е, да отдадем дължимото на всеки му. Благодаря много и се надявам, че вие ще успеете, господин председател на съвета. Господин Салавракос има сега думата. Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. Обединението на Кипър е изключително важна цел на страната, която сега поема председателството на Европейския съюз. Вие сам споменахте за тези проблеми, но очертахте много добре вашите приоритети. Растеж, заетост, които би трябвало да укрепят Европа. Естествено, не само в Средиземноморието има проблеми, има проблеми и сред непосредствените съседи на е, Кипър, в Близкия изток, в е, арабските страни, в Северна Африка. Трябва да помислим е, как е, ще работим е, от тук нататък с тези страни, но как е, ще се справим и с проблемите в е, Сирия, в е, Турция. Същевременно виждаме, че е, там в региона има едно изостряне на конфликта трябва да е, критикуваме е, липсата на добросъседство в отношенията, агресивния тон и агресивните действия, които са много далеч от нашите принципи. окупирането на чужди територии е нещо, което никога няма да одобрим. Желаем ви успеха. Депутатът Хакмарк има думата сега. Е, НП. Господин Председателю, господин председател на съвета, личната свобода, отвореното общество, отворените пазари са ценности, които са в основата на благосъстоянието и стабилността, от които имаме нужда, както и растежа. Там, където тези ценности са изоставени, има проблеми а, и дори бедствия. Това е общата отправна точка и за работата на председателството на Кипър. Смятам, че е важно да се заяви, че там, където има пазарна економика, има растеж на просперитета и в Европа, и по цял свят. И може да се каже едно за онези, които са в криза в Европа. Увеличаването на разходите не помага. Ако това беше решението, нямаше да имаме проблеми. И още нещо. Никой не е пострадал от прекалено много пазарна економика. Бюрокрацията, свръхрегулацията, монополите и лицензите са тези, които пречат на растежа. Една от най-важните ни задачи, пък и задължения е да направим така, че да постигнем отлично организиран вътрешен пазар, който дава възможност на предприемачите, който дава възможност на капиталовложенията и създава нови работни места. Ето това е политическата кауза, която може отново да превърне Европа в сила. И това би трябвало да бъде и задача за вашето председателство. Трябва да реформираме вътрешния пазар, защото той не е такъв какъвто искаме да бъде. Ние сме най-голямата економика, но не най-големия пазар. Трябва да има стабилност на банките, както и разширяване на Съюза. Това са основните задачи на председателството и очаквам да видя резултатите. Благодаря. Е, Господин Хакмарк. Госпожа Берес желая да ви зададе въпрос. Е, Уважаеми колега, чел ли сте договора за Европейския съюз, тъй като в е, договора се говори не за пазарна економика, а за социална пазарна економика, а сред ценностите на а, е, а, Съюза се включва и социалното измерение, социалния диалог, колективното трудово договаряне, неща, които вие напълно пренебрегвате. И когато говорите за монополи, мислите ли също така за частните монополи, които могат да поставят една цяла страна на колене, както Голдман Сакс в Гърция? И като говорите за вътрешния пазар, имате ли обща представа, общо гледище за вътрешния пазар, в който вътрешен пазар трябва да се включва и социалната и данъчната хармонизация? For... Скъпа колега, много се радвам, че ми давате отлична възможност да развия посланието си в повече подробности. На първо място, монополите, каквито и да са те, са нещо лошо. Те са вредни за економиката. Надявам се да се съгласите с мен по този въпрос. Всички монополи. Публичните, частните, всички. Това е и основната цел на добрата пазарна економика – да премахне монополите и да дава възможност за избор. На второ място – нещо важно. Пазарната економика е социална, защото когато има капиталовложения, има растеж, има нови работни места, има социална сигурност и ето това каза и един от... Благодаря. Прекъсва оратора. Господин Ферм от името на социалисти и демократи ще говори сега. Благодаря ви. Е, господин Кристофиас, уверявам ви, ние се радваме, е, че започва кипърско председателство. Като социал-демократ, и е, член на бюджетната комисия, аз се интересувам особено много от преговорите във връзка с многогодишната финансова рамка. Нещата се осложняват. Бюджетът на Европейския съюз трябва да бъде намален. Това е желанието на една голяма част от страните. А също времено ние е, желаем да е, се справим с всички задачи, които сме си поставили. Необходимо е на богатите страни да осъзнаят най-сетне, е, че те трябва да помагат на по-бедните. Има обаче страни, които казват Европейският бюджет не може да се сравнява с националния бюджет, който трябва да покрива и социалните плащания, и е, заплатите на работещите в държавния сектор. Е, бюджетът на Европейския съюз е, трябва да бъде стратегическата люлка на европейската идея. Председателят прекъсна господин Ферм и го помоли да говори малко по-бавно. И така, е, обединението на всички в Европа, довършването на проекта за единния пазар, е, е, инвестициите в научните изследвания, в развойната дейност, всичко това е изключително важно. И затова ви питам, господин председател на съвета, как виждате тези неща? Как ще се справим в рамките на по-големи или по-малки рестрикции в бюджетната сфера да постигнем целите на Европейския съюз. Следващия оратор е господин Дейвис. Благодаря, председателю. Искам да повдигна един конкретен въпрос към председателя на съвета. Е, имаме предложения е, за реформа на морската политика и там се говори за едни дългосрочни планове, където ще се дадат конкретни цели за възстановяването на запасите. Три такива вече са прияти от Европейския парламент, но те са замразени в съвета. Съветът отказва да ги придвижи напред. Съветът и парламент не са съгла... нямат общо разбиране по тълкованието на учредителния договор. Всеки има своите аргументи. Това може да бъде разрешено само посредством преговори, а преговори няма. Настоящата задънена улица заплашва всичко това, което се опитваме да постигнем посредством реформата на общата а, риб, а, политика в сферата на рибното стопанство. Господин Шулц е повдигал този въпрос многократно. Затова, господин председателю, нека да се опитаме да размразим и, процеса и да започнат преговори между съвета и парламента. Не казвам, че трябва да решите проблема. Не. Само казвам, започнете преговори, които могат да постигнат разрешаване на проблема. Благодаря ви, колега. А сега Мау... Господин Мауро. Извинявай. В пресата в моята страна ми зададаха въпрос. Ще подкрепите ли Кипър, ако Президента му е комунист, а той е. Аз отговорих, ще подкрепим Кипър, точно защото президента му е комунист. Избран по демократичен път от своя народ, една демокрация. Демокрацията е основната ценност за една Европа, която се гордее със своите президенти, които са избрани по демократичен път. Господин президент, вие се обърнахте към Европейския съюз и поискахте да не изнасяме своя модел за демокрация по света. Аз съм напълно съгласен с вас. Ние не искаме да изнасяме демокрация по света. Искаме да сме свидетели за това колко е добра демокрацията. И ние сме свидетели за това, когато припомняме на една Турция, например, че военната окупация на северната част на Кипър е нещо несправедливо и хората в Кипър трябва да намерят идеалното решение за тях. Ние ще докажем, че сме демократи, когато припомним, че днес да вземеш власт в а, Северна Африка, като Египет, би било а, несправедливо, ако се прилага шерията към 10 милиона християни копти. Би било а, несправедливо да продължават да усъкътяват а, жените и техните а, полови органи. Господин Кристофиас, поради тази причина вярвам, че вашите 6 месеца ще бъдат изправени пред големи предизвикателства и спорови. И точно защото сте комунисти, искате да помогнете на работниците. И мисля, че ще бъдете точно в такава позиция. Да можете да подкрепите работниците, а не само да подкрепяме банките, защото те играха доста отрицателна роля в някои от фазите на нашата криза. И в края на тези 6 месеца, мисля, че всички ние ще бъдем повече кипърци, а вие по-малко комунист. Благодаря. Danke, Herr Mauro. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Ivan Katalin Sorin. Господин Иван Каталин Сурин. Domnule președinte, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați asumat public angajamentul de a susține România și Bulgaria. Благодаря, господин председател. Господин президент, аз ви благодаря за е, ангажимента ви да подкрепите Румъния и България е, в стремежа им към присъединяване към шенгенското пространство. На второ място, нека кажем, че е, Европа живее тежки времена, когато се нуждаем от повече Европа, повече солидарност, е, нуждаем се от данъчно облагане на финансовите транзакции, от еврооблигации и от многогодишна финансова рамка за економически растеж и намаляване на заетостта сред младежите. Но в това тежко време се нуждаем и от повече демокрация от повече зачитане на европейските ценности, сред които и демократичните ценности. В Европейския парламент цари истерично отношение, що се отнася до демократичните е, условия в Румъния. Чухте какво се каза днес, но когато говорихме за Берлускони, за свободата на печата в Унгария същите колеги от ЕНП подкрепяха и господин Борисов, впрочем, и господин Орбан, и господин Берлускони. А, така че аз апелирам към вас да проявите бдителност и във всеки случай в Европа да се зачита демокрацията както за едни, така и за други. И е, ще видите, че в Румъния правителството прави много за свободата на печата. Тя вече е, е, румънската преса не се смята за заплаха за националната сигурност. Благодаря. Госпожа Ожеланд.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 Искам да ви кажа, че вашите приоритети са изключително важни. Говорите за по-добри отношения с съседите на Европейския съюз. Надявам се, че връзките, тесните връзки между Кипър и Русия няма да се превръщат в една пречка за решаване на проблемите с правата на човека и върховенството на закона на границата на Европейския съюз в Европейския съюз. Като докладчик, който се опитва да създаде общи ограничения за визите за руски държавни служители и най-вече по отношение на случая Магницки, бих искал да призова Кипърското председателство да включи нашите препоръки в своята политика и да се бори срещу корупцията и безнаказаността в Русия. Имате възможност да започнете конструктивен пряк и искрен диалог с Кремъл и да подчертаете колко са важни правата на човека и върховенството на закона за добрите отношения с Европейския съюз. Благодаря ви. Давам думата на колегата Георг. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател на съвета, уважаеми колеги, това, което чухме през последните минути, и часове ни дава надежда за това, че кипърското председателство ще обърне особено внимание на проблемите в е, бюджетната политика. Е, за нас е, е проблем най-вече желанието да се съкратят средствата в рамките на кохезионната политика, а ние смятаме, че тя е стълб за европейската политика като цяло. Всичко това, което е създадено е, благодарение на кохезионната политика, укрепва Съюза и в никакъв случай ние не можем да се лишим от е, е, средствата по линия на кохезионната политика и кохезионните фондове тъй като е, Европейският е, съюз е, преживява тежка криза, солидарността, която е заложена в основата на кохезионната политика, е един от важните лостове и инструменти. Не може да се приеме средствата по линия на кохезионните фондове да се насочват към Унгария, които обаче е, не могат да постигнат именно една степен на освояване от 75%. Би трябвало да се предприемат е, специфични мерки в условията на кризата и е, да не се предприемат стъпки, които водят до е, по-нататъчно увеличаване на дълга, на държавния дълг. Аз е, мисля, че в това отношение Кипърското председателство ще прояви чувствителност и възможност за решаване на проблемите. Благодаря ви, колега. Е, колегата Ертук има думата. Благодаря, господин председател. Господин председател на съвета, поздравявам ви. В началото на вашето председателство желая ви много успех във вашите усилия. Господин председател, вие обърнахте особено внимание на темата растеж и заетост. Очакваме с много интерес вашите конкретни предложения за решаване на проблема с младежката безработица. Европейският парламент ще ви подкрепи в тези ваши действия. Много добре би било да се получи добър компромис в резултат на преговорите за многогодишната финансова рамка. Естествено, че трансевропейските мрежи не бива да бъдат изпускани от очи, да, но Европейският е, съвет е, да успее да намери подходящия подход, естествено, в сътрудничество с Европейската комисия и Европейския парламент вашето пристанище в Лимасол, например, е, пристанището Ларнака, е, е, проекта за магистрала Лимасол Никосия. Всичко това са проекти, които се финансират от Европейския съюз, господин председател, така че едва ли има нужда да ви убеждаваме колко са необходими тези неща. Но ако не се постигне решение на кипърския е, въпрос е, след е, толкова десетилетия безспорни и безрезултатни преговори. Ви питам какво ще стане в крайна сметка с вашата страна. Господин Фантекамп, аз желая успех на кипърското председателство. Задачата ви е трудна представлявате малка страна. Е, това ми е познато. Аз също съм от е, малка страна. И какво става сега с е, Меркел, Оланд, Шулц, те ли ще водят Европейския съюз напред? Аз съм съгласен с всичко казано от господин Фан Ромпой. Много важно е, е да не забравяме думичката субсидиарност, която този път не се споменава толкова често е, при днешните разисквания. Не бива е, да забравяме субсидиарността, когато говорим за основните аспекти. Естествено, говорим много за кризата, говорим за единния пазар, говорим за МФР, но вие в началото сам подчертахте, че всички економии и съкръщения в крайна сметка се стоварват на гърба на обикновените граждани. Е, точно за това по отношение на бюджета трябва да бъдем много внимателни, за да не стоварим отново тежестта върху плещите на гражданите. Нашият е, либерален е, е, колега тук бе съвсем прав, когато спомена някои от опасностите във връзка с бюджетните преговори. Да, става дума за европейския патент, става дума за Шенген, става дума за това, че понякога именно по тези ключови въпроси съветът, парламентът, комисията не могат да се разберат и най-вече съветът и парламентът кръстосват шпаги. И аз много се надявам, че вие ще използвате цялото умение и политическия си опит, за да избегнете подобни конфронтационни практики, които сме наблюдавали до сега и ще е, успеете да наложите Кипър е, като един добър председател на Европейския съвет. Е, много се надявам, че и вашата страна ще реши е, вашите проблеми. Е, и така, господин Вигенин. Искам да ви поздравя, господин Кристофис, за отличния амбициозен немерет, ред, както и смелите ви думи за солидарност, която трябва да проявим с най-бедните в нашия съюз. Можем да гарантираме пред вас, че европейските социалисти ще подкрепят всичките ви усилия да постигнете тези си цели. Благодаря ви за това, че подкрепихте членството на България и Румъния в шенгенското пространство. Това е много важно за нас. Виждам известна символика в кипърското председателство центъра на политиката на Европейския съюз ще бъде една страна, която чисто географски погледнато е най-отдалечената, намира се в периферията на Съюза. След това една от най-малките държави членки ще води е, съюз от 500 милиона души. Това показва колко уникален е нашия съюз и трябва да използваме следващите 6 месеца, за да покажем на своите граждани постиженията, които имаме, особено с последното а, разширяване на Съюза. Още нещо. Вие сте много близко до Южното Средиземноморие и още веднъж това ще подчертае потребността да се подкрепят тези държави, тяхната демокрация, тяхната економика, социалното им развитие което е всъщност в сърцевината на успеха на подхода ни към тези страни. И още един въпрос. Една разделена страна, която трябва да обедини държавите членки, като прокара многогодишната финансова рамка. И това трябва да бъде една рамка, която да не бъде най-минималната като амбиции. Надявам се да имаме успешно разширяване по следващото МФР и да имаме добър инструмент за предприсъединяване. Господин Кокан има думата. Благодаря, господин председател. Аз е, приветствам е, президента Кристофия е, тук сред нас и му благодаря за направеното изложение. Четвъртия приоритет на кипърското председателство, както чухме, е сближаване на Европа с съседите и, и аз тук имам предвид не само Средиземноморието, а и съседните на Европейския съюз страни на изток. И това е естествено, имайки предвид географското положение на Кипър. Кипър ПЪР би трябвало да продължи и работата по разширяването на Европейския съюз, като е, доразвие постигнатото по времето на датското председателство. Кипър би следвал да насочи вниманието си и е, в тази връзка е, към реформата и най-вече борбата с корупцията и нейната безнаказаност. Много от страните на Балканите е, страдат от е, това явление. А една по-добра Европа, приоритет на кипърското председателство, би била по-добра, ако в нея няма корупция. Би трябвало да започнат е, преговори с Сърбия, с Черна гора, с Босна и Херцеговина – Всичко това полага солидни основи на по-нататъчното разширяване. Ето защо кипърското председателство на съвета следва е, да положи и своите усилия, инак спирането на процеса на разширяване би имало крайно отрицателни последици. Благодаря. Госпожа Пападополо. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в продължение на дългата си история Кипър не веднъж е бил окупиран, но е отстоявал и през 1860 да стане независима държава. През 2004 година Кипър се присъедини към Европейския съюз, през 2008 към еврозоната, а днес поема председателството на съвет. Една малка, е, разделена на две от турската е, агресия страна, поема председателството на Европейския съюз е, и трябва да се справи с всички предизвикателства на нашето време. Аз съм убедена, че Кипър ще успее, тъй като има е, отлични е, е, хора и убедено вярва в Европа на растежа, заетостта и солидарността. Кипър е готов да работи и за напред за осъществяването на европейските програми. Ние очакваме, от друга страна, Европейският съюз да отчита геостратегическото значение на Кипър и е, да търси решение на кипърския въпрос с премахване на турската окупация. Като се стигне дори до прекратяване на преговорите за присъединяване на Турция към Европейския съюз. Благодаря. Думата има господин Теохарус. Благодаря, господин председател. Аз се гордея Кипър, моята родина, да бъде председател на Европейския е, съюз. Благодаря на президента на нашата република за вдъхновеното изказване, в което ясно черта приоритетите на кипърското председателство първо по многогодишната финансова рамка, но и що се отнася до е, хуманитарните въпроси, продоволствената помощ. Уважаеми колеги, господин Уотсън, Кипър може и да е разделен, но това не е полу страна, не е полудържава. Макар и разделен, Кипър е независима страна и трябва да кажем, че британското военно присъствие на кипърска територия е един колониален анахронизъм. Турция, е, разбира се, е отговорна за много от затрудненията, които е, преодолява Кипър днес. И аз съм признателен на председателя на Европейския парламент, господин Шулц, който по един ясен, е, справедлив солиден начин е, квалифицира позицията на е, Турция като оскърбителна за Кипър. Е, председателя на парламента Шулц повтори това свое изявление и в Анкара. И аз смятам Европейският парламент трябва да действа в духа на своята отговорност и да вземе решение за незабавно прекратяване на преговорите е, за присъединяване на Турция. Благодаря. Господин е, Керкес, е, има думата. Благодаря господин председател. Господин Кристоф Яс, желая ви много успех по време на председателството в полза на Европа. Стана ясно, че ние всички се стремим към едно по-здраво общество с едно болно общество. Ние не бихме могли да е, постигнем нищо. Затова социалната интеграция е много важна. Без социална интеграция няма е, права, няма демокрация. Е, надяваме се много на е, една твърда позиция на кипърското председателство по тези въпроси. Въпросите свързани с Шенген, въпросите свързани с миграцията, свободното влизане на територията на Европейския съюз, създаването на повече възможности за работа. Всичко това е изключително важно. Това са част от приоритетите ви, но важни приоритети, които вие споменахте и аз ви желая много успех във вашите усилия. Колегата Келан има думата. За мен Кипър всъщност е едно историческо-културно чудо. Асирийци, персийци, венецианци, турци, британци са присъствали на острова, а кипърци са запазили, кипърците, извинете, са запазили своята идентичност и продължават да се развиват. Започва едно историческо председателство и за това не бива да забравяме думите на председателя Барозо, че можем да успеем само заедно. Не като се обвиняваме един друг, а като се съсредоточим върху общите си задачи. Една от първите задачи на кипърското председателство би трябвало да се възстано... е възстановяването, извинете, на доверието между съвета и парламента. Съвсем наскоро Европейския парламент бе изключен от процеса на вземане на решение за Шенген. Миналата седмица съветът едностранно реши да промени основни аспекти от патентната система в Европа. Как можем да говорим за една потребност за повече Европа, когато институциите, и то една от тях, нарушава институционния баланс? Втората ви задача е да завършите единния базар. Той вече ще стане на 20 години. Достатъчно възрастен, да няма нужда повече от майка си и баща си, т.е. държави членки, които се правят на кръсници. Призовавам кипърското председателство не само да продължи с задълбочаването на единния пазар, но и да излезе с конкретна програма за завършване на единния пазар с точни и ясни крайни срокове за преодоляване на пречките. Няма нужда само да говорим за цифровия единен пазар, а трябва да използваме този пазар, за да имаме растеж и работни места в Европа. И не на последно място, искам да припомня на всички, че не е нормално войските на страна кандидатка да бъдат на територията на страна председателка. За това носим обща отговорност да се справим с този проблем. Благодаря. Фрау колегин Флашикова Бенова. Госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, господин председател. председателю. Е, Подобно на други колеги, искам да ви приветствам тук в Европейския парламент и да пожелая на страната ви едно добро председателство, за да се възползваме от тази възможност за открити дискусии. Откритите дискусии винаги са отлична възможност е, за добри отношения. Голямата част от вашата програма е съсредоточена е, върху борбата с кризата. Искам да ви попитам Как разглеждате двата инструмента за борба с кризата? Данъчните обежища и тяхното премахване и а, данъчната консолидация. Казвам го, защото очаквате средства от Фонда за стабилност и нашите държави трябва да одобрят този транш. При нас средната заплата е под 800 евро и затова трябва да обясня на гражданите на моята страна защо трябва да подкрепим такава помощ и дали наистина вашата страна е готова е готова да ни даде информация за словашки фирми и председателя прекъсва оратор. Ремер Бега има думата. Благодаря, господин председател. Господин Кристоф, аз желая на кипърското председателство успешна работа в интерес на Европейския съюз. Много често малките страни са по- честните и по-успешните посредници в рамките на европейската политика. Много се надявам, че така ще стане. Министър Мавродянис и неговите сътрудници вече провеждат първите разговори. Те са много обещаващи във връзка с многогодишната финансова рамка. И още в понеделник започнахме едно тясно сътрудничество по многогодишната финансова рамка, като това, че вие е, на практика демонстрирате желание да отчетете всички правомощи на Европейския парламент, което до сега не е било честа практика на съвета, е нещо, което ние приветстваме. Необходими са ни е, съответните средства, за да можем да подобрим ефективността в духа на целите на Европа 2020. Ние желаем да отговорим на всички наши задължения, записани в Лисабонския договор. И затова ни е необходима една разумна многогодишна финансова рамка и много се надяваме, че ще получим и едно също така балансирано и разумно предложение за многогодишната финансова рамка, с което можем да се съгласим, а не такова, че в края на годината да трябва да кажем не. В този смисъл желая и на вас, и на нас едно добро сътрудничество на основата на доверието. Благодаря ви, господин Беге. Госпожа Естрела има думата сега. Благодаря, господин председател. Господин Кристоф, и аз ви желая всичко най-добро за вашето председателство, от което всички ние се нуждаем в крайна сметка. Ние се нуждаем от успех. През октомври е, миналата година взехме решение тук е, в Европейския парламент е, във връзка с една много важна директива за защита на правата на гражданите. Съветът обаче не се отзова със същата готовност на исканията, така както депутатите тук в парламента. По същия начин, струва ми се, не съвсем решително плахо действа съвета и по отношение на финансовата криза. Ние се нуждаем естествено от здрава банкова система. Желаем се обаче също и от заетост, от економически растеж и аз много се надявам, че кипърското председателство ще изведе съвета от е, сложната ситуация, в която се намира, ситуация близка до блокажа и ще е, намери правилното решение. Благодаря ви. Е, господин Поредо има думата. Благодаря, господин председател един от е, членовете на нашата политическа група се оказа, че е починал. И по тази причина се забавих. Е, ние като че ли не откриваме много общи неща. Имам предвид, е, като казвам ние политическата група, която е моя, а именно по групата на МП, но все пак по една голяма част от е, точките във вашата програма и приоритетите на кипърското правителство е, съществува единодушие. Въпросът е как ще използваме средствата, как ще извършваме плащанията от фондовете. Е, говоря конкретно за двупакета и се питам как ще консолидираме бюджета. През 2011 година проведохме много трудни преговори. Не вървай добре сътрудничеството, парламент и съвет. За 2013 година нещата изглеждат по същия начин. Вие предлагате 2,9, ние желаем повече. Да, добре. Е, е, компромисът обикновено се казва, че е нещо хубаво, но как точно изглеждат нещата? Как ще съгласуваме позициите на държавите членки с предложението на комисията и с вижданията на парламента? Благодаря ви. Господин Карига, поредо, е, ще приемете ли синя карта? Господин Карига, благодаря ви. Е, как е, ще върват нещата по отношение на европейския бюджет? Това беше вашия въпрос. Смятате ли, че бюджетът на държавите членки трябва непрекъснато да се увеличава е, всяка година или ако има съкръщения, те да са много по-малки, а също времено е, тук в е, европейски Европейския съюз по отношение на европейския бюджет нещата да се развиват по друг начин. Смятате ли, че би трябвало да приемем същия подход? Господин Рюбик, сигурен съм, че знаете, точно както и аз, че има категорични позиции в съвета по бюджета за 2013 година. Позицията на парламента е много далече от тези позиции. Ако не гласуваме достатъчно бюджетни кредити в рамките на компромиса, няма да може да се осъществи този компромис е, и да се осъществи решението на съвета относно пакета за растеж. Така че кипърското председателство ще има изключително важна роля, не само по отношение на финансовата перспектива, но и по отношение на премахването на бариерите пред бюджетната процедура. Ето защо отговорността е толкова голяма. Дами и господа, преминаваме към спонтанните изказвания. За сега имам повече от 10 заявки. За голямо съжаление, този път няма да мога да уважа всички, тъй като нямаме достатъчно време. Знаете, че ни предстои и друга точка от дневния ред преди гласуването. Така че моля за вашето разбиране в това отношение. Първи ще говори господин Комуцакос. Благодаря, господин Προεδρεύοντα. Благодаря, господин председател на съвета, господин, председател, господин президент, представители на Европейският съвет. Това е исторически момент за Република Кипър, поемането на председателството на Европейския съюз. През тези 6 месеца вие имате да изпълнявате трудни задачи в условията на обща економическа и финансова криза. Европа трябва да бъде обединена, да помогне на всяка страна да намери своя път. Трябва да имаме доверие в европейските граждани. За да се постигне това, са необходими усилия. Не са ни необходими а, онези, които изразяват съмнения в европейската програма и в европейският път. Нека тези е, скептици останат изолирани. Благодаря. Сега господин Табуери. Благодаря ви. задачата на кипърското председателство във връзка с многогодишната финансова рамка ще бъде изключително трудна. Но нека да насоча вниманието ви към един въпрос много важен за новите държави членки, а именно използването на средствата по кохезионните фондове, които са намалени. Има един специфичен проблем, който засяга моята страна. Унгария. Има опасност 20 до 30% от плащанията от кохезионните фондове да се загубят. Затова е важно кипърското председателството, наред с горния прак, да наложи и долния прак. В това отношение датското председателство направи важна крачка. Сега се обръщам към кипърското председателството да направи онова, което не успя да каже датското председателство. Наистина е недопустимо Унгария да загуби 20 до 30%. Председателят, благодаря. Сега в списъка ми е Иво Вайгел. Благодаря, господин председател. вам за ваш настоп. Господин председател, искам да ви поздравя за начина по който се представихте и мъдростта, която проявихте. Кризе. е да бомо от Ципра причаковали велико. Радвам се, че ни предлагате решения за преодоляване на кризата. Радвам се и за политиката ви по отношение на Близкия изток, където вие сте по-добре запознати с нас. Кипър има отлична дипломация. Моят колега Касолидис беше много активен. Днес така показа доста остра реакция на речта на нашия председател господин Уотсън. Господин председател, можем да ви уверим, че не, от, не одобряваме турската позиция по отношение на кипърското председателство. Турция може би ще прояви повече разбиране, ако ние проявявахме повече разбиране към нея. Като малка страна, Кипър може би може да направи нещо за малка страна като Македония. Voorzitter, eh, Cyprus houdt de traditie van. Господин председател, Кипър поддържа традицията на апостол Павел, бруталното разделение на острова трябва да получи реакция от наша страна. Само защото не сте или по-скоро сте учил в Москва, господин президент, не означава, че трябва да сте твърде зависим от Путин. Не може да се осланяте само на тази страна. Първо трябва да оправите нещата в съвета. Освен това, какво се случва с банките във вашата страна? Как се стигна до там, че кипърските банки се натъкнаха на такива големи проблеми? Това дали се дължи само на връзките с Гърция? Искам да ви пожелая голям успех и много сила по време на вашето председателство. Роси. Господин Роси. Благодаря, господин председател. Европа по чисто търговски съображения не накара Турция да напусне Северен Кипър, но дори я финансира. Отнетват се не само религиозните свободи, жилищата на хората, но дори и техния живот в много случаи. Не може да се отслужва литургия в северната част на Кипър. Експропират се къщи, рушат се е, домове. Трябва да се заеме решителна позиция срещу окупаторите не трябва да се съобразяваме с онези, които имат търговски интереси в Турция. Надяваме се, господин президент, че ще направите необходимото в полза на вашият народ. Благодаря. Господин Бонс. Благодаря. Когато говорим за заето си растеж, не полагаме достатъчно мерки. Най-голямата причина за безработицата е еврото. Еврото е твърде наценено. Сега се опитваме да го спасим. Участието на глобалните пазари разрушава нашето производство, губят се работни места по този начин, говори се за демографски проблеми, за застаряващо решение, говори се за отклик на тези проблеми. Как какъв ще е този отклик? Ами, една иммиграционна политика, по-добра интеграция на граждане на трети страни, значи младия трети свят ще замести застаряващия стар свят. Само, че това няма да стане. Тези хора просто ще донесат своята култура Благодаря, господин Кошовски. Благодаря, господин председател. Кипър поема кормилото на Европейския съюз в много важен момент. Необходимо е да приключим дългите преговори за многогодишната финансова рамка на Съгласен съм с вас, че трябва да приемем ефективен бюджет в полза на растежа и заетостта. За тази цел трябва да осигурим финансиране на политическите инициативи, които ще стимулират конкурентоспособността и растежа. Трябва да отделим средства за кохезионната политика, за регионалната политика. Като представител на един от полските райони, крайморски райони, се радвам, че имате намерение да обърнете специално внимание на тези райони. Благодаря. господин Козловски. Благодаря. По-добра Европа. Това е логото на кипърското председателство. По-добра Европа е мечта за всички граждани на Европейския съюз. Те се притесняват обаче от опасностите на финансовата криза най-лошото от кризата трябваше да е минало, само че действителността е малко по-различна. Повечето от приоритетите на Кипър ще бъдат засенчени от необходимостта да се спасят банките в някои страни. Да се надяваме, че проблема на кипърските банки няма да засенчи пък самото председателство на Кипър това може да създаде проблеми за намирането на консенсус по отношение на финансовата рамка. Мисля, че кипърските органи справо включиха своя национален приоритет в дневния ред морската политика, морската безопасност. Разбираме това, тъй като в лодката на Европейския съюз имаме 27 държави членки, които имат обща съдба и ако лодката се обърне, някои могат да потънат. Така че всички трябва да имаме интерес към стабилността на кипърското председателство. Благодаря. Последния оратор, господин Гей Мичел. Благодаря, господин председател. Господин Барозов вчера ни каза, че рекапитализацията на банките в е, е, е, Обединеното кралство струва 2 милиарда и 900, 4 милиарда и 900 милиона от, или това са 4% от БВП. Това казва обаче, това показва, че не може да имаме случая, като пресмял се хърбел на щърбел. Ние сме всички заедно в тази работа. Едновременно трябва да, се, да работим, за да преодолеем проблемите. И трябва да работим с срещу междуправителствения подход. През първата половина на миналия век а, а, милиони европейци се избиха взаим, взаимно. Ние а, трябва, а, трябва да преодолеем тази криза, за да а, възстановим а, златната ера на Европа. Благодаря, господин Мичел. Приемате ли синя карта? Да, Ники Форд. Благодаря, господин Мичел. Сигурен съм, че сте съгласен с мен, че много важно е комисията да дава ясни изявления пред този парламент. Говореше се вчера за 64 милиарда, които а, а, социалистическото правителство по това време е платило на британските банки. Искам да кажа, че 30 милиарда отидоха за спасяване на ирландски и холандски банки. А, и ние възнамеряваме да. А, а, искаме подобряване на споразуменията за банките. Имаме, искаме още по-добри гаранции а, е, за данакоплатеца. Но а, е, приложенията на комисията правят това невъзможно. Може би ще се съгласите с мене, че е необходима реформа на банките и то категорично по време на сегашното председателство. Господин Мичел, съгласен съм, господин председател, че това е необходимо и сигурен съм, че е, ще си спомняте, че малката република Ирландия изнася повече от Великобритания, отколкото изнася за Латинска Америка, отколкото Латинска Америка и Африка взети заедно. Благодаря. Налага се да прекратя спонтанните изказвания. Преминаваме към заключителните изказвания на комисията и съвета. Първи комисарят Шефчович. Благодаря, господин председател, уважаеми президент Кристофиес, уважаеми депутати. Дебата ясно показа, че програмата, която представихте, господин президент, е изключително амбициозна и приветствана. Освен това, вижда се, че вашето председателство ще бъде изправено пред редица економически и политически предизвикателства. От дебата стана ясно, че основните приоритети ще бъдат многогодишната финансова рамка и преговорите по нея, работата по антикризисните мерки, включително мерките за насърчаване на заето си растеж, задълбочаването на економическия и валутния съюз, работата по банковия съюз и овладяването на потенциала на единния пазар. Нека да направя няколко коментара относно основните приоритети. По отношение на многогодишната финансова рамка, би трябвало да напомним на всички че не става въпрос за бюджета за Брюксел или за Страсбург. Става въпрос за бюджета, който води до допълнителна полза за европейските граждани, региони, общности, повече от 94% от многогодишната финансова рамка, от средствата по нея ще се върнат към гражданите, към регионите в държавите членки. И виждате, че ще има реална полза от действията на Европейския съюз. Това не винаги е постижимо в рамките на националните бюджетни процеси. Така че най-добре ще е Европейския съюз да работи така, че да насърчава интелигентния растеж и работните места. Когато говорим за интелигентно изразходване на средствата обаче, не можем да приемаме такива действия, които да пречат на комисията да изпълни своите задължения. Комисията трябва да може да плаща за проектите за сближаване в дните на тази тежка криза, а ако говорим за приоритетите на 27-те, които скоро ще станат 28 в Съюза, не можем да пренебрегнем политиката на сближаване за сметка на други политики. Политиката на сближаване е изключително важна, като се има предвид трудностите, пред които са изправени редица държави членки. Кризата показва, че имаме нужда от повече Европа, от по-задълбочен економически и валутен съюз, трябва да начертаем пътя към политическия съюз. Комисията иска първо да работи за постигане на банковия съюз, тъй като това е по-важно и постижимо в краткосрочен план и не трябва да променяме договорите. Освен това, банковия съюз е изключително важен за възстановяването на доверието в еврото и евроекономиката. Когато става въпрос за капиталовите изисквания за банките, които се обсъдиха днес и новата банкова регулация, Европейския съюз направи много повече от останалите членки на Г20. По отношение на единния пазар ни предстои много работа. Премахването на бариерите ще създаде хиляди работни места и милиарди евро за нашето БВП. Трябва да работим бързо и решително имаме високи очаквания към кипърското председателство. Очакваме да се стигне до споразумение по предложения, свързани с обществените поръчки, професионалните квалификации и другите мерки за насърчаване на растежа, които са идентифицирани в изследването за растежа, което се публикува годишно. Оценявам високо вашия подход относно преговорите по МФР по отношение на законодателна работа по единия пазар – е, и задълбочаването на сътрудничеството в Европейския съюз. Е, вие искате да използвате общностния метод. Е, това се оценява високо от наша страна и чувайки казаното депутатите Мичел и Каланан, трябва да кажа, че точно така ще успеем. По този начин. Много от ораторите се изказаха положително относно вашата подготовка за председателството и вашата готовност да успеете. Комисията ще положи всички усилия, за да ви помогне във вашите цели, защото това ще е най-добрата новина за европейските граждани и ето защо искам да ви пожелая много успехи и късмет по време на вашето председателство. Благодаря. Заместник председателю на комисията, благодаря ви. Сега давам думата на председателя на съвета. Благодаря, господин председател. Скъпи приятели, искам най-напред най-сърдечно да благодаря на председателите на политическите групи за всичко това, което казаха за пожеланията им за успех на кипърското председателство, за добрите думи, които казаха, за подготовката, която е направила Република Кипър, за да поеме председателството на Европейският съюз. Това за нас е много важно, то ни насърчава. Насърчава ни, защото ние сме една малка страна, малка, но страна амбициозна, която е решена да служи за на интересите на Съюза без всякакъв национален опортунизъм. Ние ще се борим за интересите на Европейския съюз, не за нашите интереси. Казвам го като една малка страна, сравнително нов член на Европейския съюз. Но ще кажа, че народа на Кипър а, са хора, които уважават не само своята страна, но уважават и целия Европейски съюз. Остановявам че има и известно недоволство и това не е случайно. А то се дължи на проблемите, при които сме изправени, социални, финансови, економически проблеми. Как да решим тези проблеми? Ще трябва да ги решаваме заедно. Трябва да бъдем обединени, трябва да работим заедно в тясно сътрудничество помежду си. И това, което казах и в моето встъпително слово, това не трябва да остане на думи. Необходима е координация, необходими са непрекъснати контакти между институциите на Европейския съюз. Иначе няма да постигнем а, нашите цели. Ще продължим само да си приказваме, а, да обвиняваме било Европейската комисия, било съвета, било Европейският парламент – но тези взаимни обвинения няма да доведат до конкретни резултати. Европейският съюз трябва да бъде съюз на единодушието. Защото, макар че ние представляваме различни страни и представляваме различни интереси, трябва да бъдем единни. Ние ще бъдем честен посредник. Ще се опитаме да примирим различните политики и различните гледни точки на страните членки. И още нещо. Искаме да обединим бюджетната политика с растежа и а, социалната политика. Защото това, което се прави до сега, само задълбочава кризата и очевидно то не е в интерес на Европейския съюз. Хората очакват много от него. След като сме решили е, единод... след като решихме единодушно, че трябва да бъдем членове на Европейския съюз, кипърския народ отпразнува това решение с ентусиазъм, защото ние влезахме в едно голямо семейство, станахме негов пълноправен член, виждахме бъдещето в розово. А, но, за жалост, това розово бъдеще още не е настъпило. Аз не. Говореше се за, председат, за президент, комунист, президент и така нататък, други такива работи, но трябва да кажа, че аз съм горд. Аз съм представител на една партия, която от повече от 90 години представлява интересите на Кипър и кипърците. Борихме се самоотвержено срещу фашизма, дадохме много жертви в тази борба, водихме и мирна борба срещу окупацията на острова, за да осигурим по-добри условия за живот на кипърския народ. И моята партия винаги е била в предните редици на тази борба. Не знам какво е положението другаде, мога да говоря за Кипър мога да говоря за себе си и да кажа, че винаги съм се борил за демокрация. Фактът, че съм избран за президент на Република Кипър е признание за това. някой да е видял случайно, че демократичните права на кипърския народ се нарушават по, по време на моето, на моето президентство, когато господин Кристофиас беше начало на Камерата на представителите. Никога не е допускал а, нарушаване на правата на а, а, кипърския народ. И за това сме горди. Е, за това ще кажа още един път, не се безпокойте. Комунизма няма да навреди на Европейския съюз, напротив, той ще опита да направи Европейския съюз един съюз, който е по-справедлив в социално отношение. Моя Кипър и кипърският проблем. Искам да кажа нещо на господин Уотсън. Вече от години говорим за кипърския проблем с него, защото той е член на контактната група с кипърската общност. А, и а, не е необходимо да ми напомняте, да ме приканвате да разговарям с Турция. Той трябва да се обърне към Турция и да им каже – на, на турската страна, разговаряйте с Кристофия, защото той е готов а, да разговаря с вас. А, критикуваме Турция по принципни съображения. Ще кажа на господин Ердоган и на господин министър-председателят на Турция. Нека да разговаряме, защото ние имаме виждане, е, няма сега да се спирам на това виждане, защото то е, е работа на кипърците, но обаче това виждане за бъдещето на Кипър е, има значение и за Турция. Нямам, не изпитвам враждебни чувства към турският народ, такво напротив. Борил съм се заедно с обикновените турци, които се борят за зачитане на техните права, за зачитане на демокрацията в тяхната страна защото там има проблеми за нарушаване на човешките права, проблеми за нарушаване на правата на кюрдите а, и други малцинствени групи, които живеят жия. Турция е окупационна сила, сила. Това трябва да, бъде, да се подчертае. И според мен Европейския съюз по принципни, по принципни а, причини а, трябва по-твърдо да застане а, срещу действията на Турция, която в защита на Република Кипър, която е не само член на Европейския съюз, но е член на всички международни организации, начало с ООН, разбира се. Не може е, по този начин да се отнасяме към турските действия. И без неспирно е, съм се опитвал а, да стимулирам диалога, да подхранвам диалога когато се кандидатирах за президент, направих много ясна декларация. Казах, че първата, ако не единствена причина, заради която се кандидатирам за президент на Кипър, е да работя за Европа. Имам отлични отношения с много кипърски турци. работя опорито, работя неумер, неуморно за обединяването на нашата страна. Аз съм за мирното съвместно съществуване между гръцките и турски е, кипърци. Дали става дума за е, гръцки или турски граждани на е, Кипър, аз не правя разлика. Ние сме една многокултурна страна. Мисля, че трябва всички да работим заедно, за да изведем нашата страна от сегашното положение. Никой, нито гърците, нито турците, които са граждани на Кипър, не трябва да страдат от сегашното състояние на нещата. Те трябва да работят и да живеят заедно, да имаме нормални отношения и с Гърция, и с Турция, и с Великобритания. Ето това, което, е, което обещавам на кипърският народ и ще го повторя. Давам всичко от себе си. Правя всичко, което е по силите ми, но от турска страна няма реакция. Те водят една експанзионистична политика по отношение на Кипър. Съжалявам, че трябва да го кажа, но такава е реалността. Аз а, а, ще завърша мандата си, няма да кандидатствам за то, то, друг президентски мандат, но ще продължа да работя неуморно за обединението на страната си. Обединение на всичките и граждани като граждани на Европа. В момента ние сме е, сме изправени пред един щекотлив проблем. Това е многогодишната финансова рамка. А, необходимо е да намерим единодушно решение. Решение, което да помогне на социално слабите да поощри растежа. Свободата на пазарите е едно, но свободията на пазарите е нещо различно. Абсолютно необходимо е правителствата, които са избрани за да управляват, да се намесят. Не пазарите трябва да ни управляват, правителствата трябва да ни управляват, те са демократично избрани правителствата именно с тази цел. И затова обещавам всички въпроси, които бяха повдигнати тук, бяха отбелязани. Нямам възможност да отговоря подробно на всички, но съм записано е всичко и нищо няма да бъде пропуснато. В сътрудничество с председателят на Европейския парламент господин Шулц, в сътрудничество с всички вас, в сътрудничество с господин Барозо, ще се опитаме да намерим решение, което да ни помогне най-добре да решим проблемите, пред които е изправен, Европе, изправен Европейския съюз. Благодаря ви за топлият и сърдечен прием. Благодаря за всички изказвания, за всички а, а, съвети. Всичко ще бъде взето предвид. Благодаря още един път. Президент. Господин председател, благодарим ви и ние Желаем ви успех и всичко най-добро в изпълнението на високо отговорните задачи в областта на европейската политика.